Colleghi, colleghi, allora eh, il primo punto all'ordine del giorno, come dico. Уважаеми колеги, обичайният дневен ред, както обикновено, започва с съобщения във връзка с заседанието на координаторите, което се проведе вчера вечерта. Координаторите решиха следното. По първа точка – а именно утвърждаване на програмите за мисии за установяване на фактите в Италия и в Польша, да помолим правната служба за становище за това как да оформим състава на делегацията, най-вече председателя на делегацията. По втора точка разгледахме проектопрограмата за посещенията на делегации през 2013 година. Знаете, че всяка година до октомври трябва да информираме бюрото за планираните ни посещения в други страни. Предлага се да посетим Испания, Галиция, Франция, Фуентерабия и добавихме също и Гърция. Координаторите решиха да придадат официална форма на тези решения и реш... окончателното решение ще бъде взето на следващото заседание на координаторите. Трета точка семинар по петициите, свързани с добива на шистов газ. На 9 октомври ще състои този семинар. Колегите одобриха програмата, като един-двама колеги предложиха допълнения към нея. Целта е експертите и заинтересованите страни включително и отрасъла, да могат да се изкажат по този въпрос. Постигнахме съгласие, че, че ще дадем думата на тези хора по време на дебата. Всички би трябвало да сте получили програмата. Точка 4. В нея се изброяват редица петиции, които бяха поставени под съмнение от редица колеги Що се отнася до допустимостта на тези петиции и координаторите посветиха твърде много време на първата поточка и останахме без време, затова решихме да разгледаме всички останали по-точки и точка 5 на следващото заседание на координаторите. Вие получихте предложенията от НП. Те се отнасят до правилата за делегациите и прилагането на точка 202 от правилника. Ние решихме отново да обсъдим това на следващото заседание на координаторите. Точка 6. Датите на заседанията на нашата комисия през 2013 година беше, бяха одобрени от координаторите и предварителният текст беше разпространен, но не беше окончателно утвърден от координаторите. Координаторите искаха да получат 48 часа, за да могат да дадат писмено съгласие по проектографика. И освен това говорихме за съмнителните подадени жалби беше обсъден. Така че това са съобщения. А да, заповядайте, господин Валенса. Имам въпроса във връзка с изслушването по шистовия газ. Въпросът ми се отнася до експертите, за които говорихте. Тези допълнителни експерти ще могат ли да говорят само по времето, когато експертите ще се изказват и ще изнасят своите презентации, или те ще имат възможност да се произнесат по време на дебата. В коя част точно ще се изказват експертите? Благодаря ви. Нашата цел не беше да ги включим в списъка на ораторите, просто защото ние не можем да променим програмата времето е ограничено. Нашата цел е да ги поканим и да участват в обсъждането с експертите, които ще правят ключови изказвания. И те ще могат също така да се изкажат преди да започне частта с въпросите и отговорите, преди да дам думата на другите оратори. Госпожа Алкен. Две дребни неща. Съгласна съм с програмата на изслушването, но искам да кажа, че Комисията по околна среда се занимава с експертите, а ние имаме вносители на петиции. Искам да кажа, че има други комисии, които сериозно се занимават с този въпрос. И що се отнася до посещението в Неапол, искам да подчертая, че програмата да, и Италия като цяло. Програмата не е потвърдена, защото ние знаем, че броя на дните за посещението в Няпол е <laughs> близък до нулата и ще трябва да пътуваме от Страсбург до Няпол. И някакси за мен не е довод че координаторите са решили, защото аз изобщо не знаех, че вчера е била променена програмата. Моля, включете в протокола, че не сме се запознали с програмата за посещението в кампания Италия. Аз казах, че координаторите не решиха нищо, освен, че решиха да се помоли правната служба да представи становище по въпроса. Uh, sorry, but, uh, I... Извинете, но аз не мога да съглася с ситуацията такава, каквато е сега, защото като че ли ще и се получи така, че ще бъде много едностранчиво обсъждането с участ на експертите. Смятам, че трябва да поканим експерти, които да гарантират един по-балансиран, по-обективен дебат. И мисля, че трябва да добавим допълнителни 10 минути за представянето. Това няма да промени значително времето на самото изслушване, но що се отнася до експертите, аз мисля, че трябва да разширим списъка на експерти. Господин Валенса, вие искате да предложите да има още един експерт. Мисля, че можем да предложим това на комисията, ако сте съгласни, колеги, с това предложение. Не се говори в микрофон. Ако трябва официално това внесено в секретарията или до председателя да бъде отнесено, аз не виждам някакви проблеми. Дали смятате, че имаме време да поканим човека, когато искате да предложите? Така ли? Добре, госпожо Алкен. И Искам също да кажа нещо. Е, сам, е, някак си вие казвате, че е, всички останали са предубедени, а вашият експерт ще бъде обективен. кого ще наречем обективен и кого ще наречем предубеден? Малко ми е странно и как това ще направим при изготвянето на програмата. Окей. Okay. Eh, quindi aspettiamo la proposta del collega. Добре. Ще изчакаме да видим предложението господин Валенса. И сега следващата точка от дневния ред. Apriamo la discussione sulle petizioni scritte al punto 14. Eh, tre petizioni. Това е точка 14. По нея има три петиции. И трите са свързани с един и същ въпрос. Те са свързани с оплакването за нарушение на европейското законодателство по отношение разплащания. Вносителите са частни лица и те протестират против италианската администрация. Вносителите не присъстват, затова давам думата на Лавяно Лабонцо. Благодаря, госпожо председател. Комисията уведоми вносителите на петицията, че те са предоставили резултатите от правен анализ. По наше заключение, директивата от 2003 година по дейности, свързани с пазара в член 5, изисква 90-дневно разплащане след поискване на сумата от кредитора. Комисията се опита да защити тази теза и пред съда, но решението на съда беше обратното. В делото срещу Алтарио Локале съда в Рим постанови, че италианското законодателство дава възможност националните институции да бъдат изключени от изискванията на директивата, но комисията счита, че европейското законодателство трябва да бъде спазвано от е, Италия. Съдът обаче реши противното. Според съда, националното законодателство има в националното законодателство има такава клауза, която трябва да бъде спазвана. Това не се отнася обаче до сроковете. В директивата се казва, че а, сроковете въжат само по отношение на процедурата, а, по прилагане на директивата, а иначе а, всичко останало се подчинява на националното законодателство. И затова условията за санкциониране на националните институции не се обхващат от а, е, директивата. В член 68, а, е, в който се очертават изпълнителните действия, а, е, се прилага в случаите, в които става дума за ситуация по член 68, се прилага националното законодателство. Що се отнася до дългите срокове на разплащане, комисията също така информира вносителите, че същата директива не хармонизира сроковете за разплащане но страните по договора могат самостоятелно да определят сроковете за това. В директивата от в директивата не се дават конкретни, не се задават конкретни а, срокове, но ако срокът до 60 дни фигурира в договора, той би трябвало да бъде спазен. Това Решение на Европейския съд номер 380-06. Решението се отнася до Испания. Според вносителите обаче, ако сроковете не се спазват, тогава кредиторът има право на обещетение. Комисията разбира, че въпреки наличието на директивата, съществуват сериозни затруднения при разплащанията и това се отразява на стопанските субекти. И именно поради тази причина в края на 2011 година комисията прие нов текст, който прави съществуващите текстове по-стриктни. Предстои приемането на нова директива, която ще установи една по-строга процедура. И тя би могла да бъде приета а, още на първо четене, ако получи подкрепа от Европейския парламент. Тази директива ще хармонизира сроковете за разплащане, а, така че а, институциите ще трябва да се разплащат по своите договори в срок от 30 дни. От тук нататъка няма да има такива случаи, като случаите, за които се отнасят гореспоменатите петиции. След като се приемат такива разпоредби, това ще подпомогне финансовото състояние на дружествата. Държавите членки ще разполагат с две годишен период, за да хармонизират своето вътрешно законодателство, а при настоящата економическа ситуация наистина е много спешно да се транспонира тази директива. По тази причина комисията и заместник председател Талиани се обърнаха към всички ресорни министерства в държавите членки да направят необходимото, да положат всички усилия в процеса на транспониране. Италия информира комисията, че в Италия националното законодателство ще бъде прието до края на ноември. В заключение, сега се намираме в един преходен период. Всички държави членки приемат новата директива. А за да се ускори процеса, комисията е ангажирала група експерти, които ще продължат да обсъждат всички въпроси, които все още остават отворени беше проведено заседание, Европейския парламент беше е, представен на него, а следващото заседание предстои на 20 октомври. Следващият етап пред комисията ще бъде проверка дали директивата е правилно хармонизирана и дали правилно се прилага тя от държавите членки. Благодаря ви. Много благодаря за този много подробен отчет. Има ли някой друг желаж да вземе думата? Ако не, а господин Яр. Информацията. Общо взето е, сме удовлетворени от тази информация. Е, това наистина е свързано с благоприличие, с морал, ако щете, неща, които е, се, се дължат, суми, които се дължат, трябва на време да се изплащат. Е, наистина, това е много важно за обществеността, спокойствието, че хората е, получават е, дължимото на време. Е, и е, аз приветствам тази инициатива. Е, е, трябва да има ред в е, предприятията и в публичната сфера. Е, публичните органи наистина трябва да имат това предвид. Моето предложение би било, ако това влезе в сила, ще е наистина хубаво държавите членки да ускорят прилагането на тази практика, защото когато един закон влезе в сила, но минат 60 е, е, дни преди да се задейства машината, е, би трябвало наистина да има санкции за тези, които не плащат своевременно. Това създава големи неприятности за, предприем, за стопанските субекти. Но трябва да има, може би и в писмена форма, от държавите членки съобщение за това дали всичко функционира както трябва, нали се спазва запазва законовото положение, е, така че е, да предвидим и съответни инструментариум в случай, че е, нещата не потръгнат. Много благодаря на господин Яр. Мисля, че можем да приключим процедурата по тези петиции и да изпратим писмо на вносителите. В него ние ще а, цитираме ангажимента, който току-що чухме от страна на комисията. Ще помоля комисията надлежно да провери дали директивата, прията през 2011 година, се прилага а, пунктуално. Вярно е, че в а, условията на економическа криза, Въпросът за разплащанията става все по-сериозен. Така че парламентарната комисия моли Европейската комисия да направи съответната проверка как се транспонира и прилага директивата в държавите членки. С това приключваме и преминаваме към следващата точка 15. Eh, Точка 15 се отнася до петиция 133 от 2012, е, внесена от е, нашия колега е, господин Дав от името на Европейския съюз на федералистите. Чрез тази петиция господин Дав, подкрепен от други членове на Европейския парламент, настоява е, възоснова на член 48 алинея 2 от договора за Европейския съюз да е, се създаде създаването на бюджетен съюз, е, което е необходимо. Аз ще дам думата на господин Дав да изложи делото. Благодаря много, господин председател. Наистина голямо удоволствие да присъствам в този комитет е, в качеството си на е, вносител. Е, наистина това е малко безпредседентно европейски депутат да стане вносител на петиция, но аз тук съм в качеството си на председател на Европе... Съюза на европейските федералисти което е, е едно основно движение на федералисти в Европа, основано през 1947 година, което е, непрекъснато е, укрепва. Ние внесахме тази петица, петиция през февруари. На този етап имахме е, едно оплакване, жалба, което бе породено от е, отчаянието на, на хора е, за това, че според тях Европейския парламент не успява да, да се справи с европейската финансова и економическа криза. Ние според вносителите Европейския парламент проявява нежелание да е, поеме отговорността си, да е, реши и да, да е, се изправи с лице към сериозността на кризата като е, всъщност не, не е, използва всичките си правомощия и инструментариум, с който разполага е, за целта. От е, този момент, от тогава, разбира се, много неща е, се случиха, включително и е, документа, доклада на Ван Ромпой, Ван Ромпой изработен в тясно взаимодействие с председателите на, с председателя на Централната банка, комисията и Еврогрупата които предложиха е, банков е, съюз или е, фискален съюз, политически съюз. Но темата на нашата петиция си остава абсолютно валидна и тя е следната. Именно фискална дисциплина, бюджетна дисциплина е нещо хубаво и нужно, но то трябва да се допълни от от е, бюджетна солидарност. Такава солидарност, е, включително е, актуализация на част от държавния дълг трябва да, да, да се о, управлява и ние не трябва да се боим да наричаме това един вид федерално економическо е, управление, правителство. Е, за, за да се случи това, трябва да се промени договора и парламента, е, който получи е, по-големи нови промощия по е, смисъла на е, след е, влизането в сила на е, Лисабонския договор, би могъл да инициира това. Между другото, може, е, парламента може да предложи конвенция Председателят Барозо е, миналата седмица е, в, в Страсбург е, за пръв път в качеството си председател на комисията спомена Федерация на национални държави. Той говори за федералния път, федералната опция, федералната посока и така нататък. И мисля, че сега топката е в полето на парламента. Ние трябва да, парламента трябва да приеме една промяна в посоката от страна на комисията, която да я приветства и да я придвижи към един плодотворен и успешен процес на конституционни промени, които да увенчаят процеса на федерализация на Съюза. От името на вносителите е, Джо Лайнен, мисля, че от името на вносителите ще говори Джо Лайнен, ако е, с ваше разрешение, разбира се, но бих искал да настоявам, а настоявам пред този комитет да помоли комитета АВКО да е, отговори обстоятелствено на въпросите, които са поставени в е, внесената от нас петиция. Благодаря. You, Благодаря. Господин Лайнен има думата. Благодаря, госпожо председател, за поканата да присъствам в е, този комитет и времето, което отделяте на тази петица е, от е, множество граждани от много държави на Европейския съюз. Ендрю Даф вече ви въведе в темата. Ние двамата сме освен депутатските си мандати, сме и председатели на една неправителствена организация е, от, съставено е, от много европейски граждански организации. Много, много граждани е, са определено разтревожени от финансовата криза и искат. И това наистина е един европейски проект, европейска идея. Има множество граждани, които не смятат, че Европейски съюз е в състояние да разреши тази криза. Те смятат, че положението се влушава и те се връщат, обръщат към и смятат дори, че връщат обръщането към националните държави може да реши по-добре проблема, отколкото ЕС. Но има много хора в е, Европа, които е, е, гледат и в обратната посока, които смятат, че от една страна това е финансова криза, но тя е придружена и от политическа криза, а именно криза на, на недостатъчни компетенции, недостатъчни инструменти и за да може Европа да се справи с проблемите Европа и еврозона хората. Е, и е, тези граждани смятат, е, че това е една системна грешка, конструктивна грешка. И ето защо ние изискваме, настояваме да действаме по-активно, за да устраним този дефицит на, на, в конструкцията, структурен проблем наистина този въпрос се решава в разни съмнителни и неясни групи при закрити врата, без достатъчна прозрачност пред обществеността, с нали, телефонни разговори и така нататък, което всичко това противоречи на принципите на демокрация, за която, която отстоява принципите, на която отстояват, отстояваме. Националните парламенти са изтласкани в страни и те реагират на това. Ето защо тази петиция е отразява желанието на много държави членки, представители от много държави членки, и, които настояват този парламент да, да, да излезе с тази инициатива както Ендрю Дав каза, е, с надеждата, че е, този парламент е, не представлява и не се бори за интересите на държавите членки, че своите представители на общи интереси на Европейския съюз и че тази инициатива би трябвало да лансира един широк публичен дебат, да бъде, разбира се, една платформа, един структуриран дебат и това да доведе до следваща стъпка на европейско единство, не да бъде от е, рода на тези хаотични дебати, които провеждаме, и надвиквания и над, надприказвания, които не водят до нищо. Е, това е, е сърцевината на тази петиция. В петицията се казва, че Европейския парламент е, би трябвало да е, поеме инициативата по силата на приписаните му от Лисабонския договор права и това всъщност ние предлагаме бихме могли, например, да инициираме конвенция, като разработим рамката, основните пунктове, около които трябва да се структурира такава конвенция, която да, отразява динамиката на която да е- отразява динамиката на е, обществения дебат, е, а не да останем като безучастни наблюдатели на процесите, да вземем нещата в свои ръце и това има и други е, групи в парламента, които биха могли да решат дали е, тази инициатива, е, можем сериозно да се вземем с тази инициатива, да създадем такъв конвент. Благодаря. Е, е, а сега Полин е, Гесан, която е с, с вносител на петицията, тя поиска думата, но сега ще дам първо думата на комисията, както ни е практиката, след това на колегите. Merci, madame la présidente. Um, the commission has been very active. Комисията беше много активна по време на кризата. Опита се да откликне един, да излезе с един цялостен отговор на бюджетни, финансови, економически въпроси, създавайки нови инструменти, които не са съществували преди, като например е, финансовия механизъм е, за е, подкрепене, подпомагане на европейски държави в случай на криза. Много е свършено, но остава и много да се направи, за да се завърши новата архитект култура. И аз съм съгласен с господин Лайнен, че наистина комисията е, се опитва да е, допълни този економически и паричен съюз с липсващите е, звена в него елементи. Тук се предлага нова инициатива, наистина банков съюз, който да завърши този европейски паричен механизъм е, но това трябва да бъде съпътствано от бюджетна политика и координирани е, бюджет, координация на бюджетните политики, както и съответното на наблюдаване е, и проследяване на действията. Председателя Барозо миналата, година, миналата седмица каза, че ни трябва решителни стъпки в основа на един полицей на Европейски съюз. Той обяви предстоящия план, конкретен план за действия, който ще излезе през есента, който ще ни води към по-дълбок, по-стабилен и сериозен економически съюз. Е, това е, можем да направим. Е, трябва да направим максималното, което е възможно в тези рамки, с които разполагаме. Е, той, Барозо каза също, че ще представи предложенията на комисията преди парламентарните, следващите парламентарни избори, европейски парламентарни избори 14-та година. И той каза, както почерта и господин Дав, че политическия хоризонт е ясен, е, че се говори, става дума за е, Федерация на национални държави. Това е политическия хоризонт на Европа, политическото бъдеще. Ние се движим към него е, с нови инициативи. В този смисъл комисията проявява особен интерес от, към петицията за Федерален съюз. И аз мисля, че целите ни се сближават. Благодаря. Сега господин Хейла има думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Може би е, ще се изненадате, но тук е, имаме е, съществува съгласие между нас. Аз съм съгласен с господин Дав, че наистина това е безпредседентно да внесе депутат, европейски депутат да внесе петиция. И с Жан Лайнен съм съгласен, че гражданите се тревожат за това, което се случва в Европа и това, че Европейския съюз не се бори с кризата ефективно. Съгласен съм с него, че има економическа и политическа криза, но съжалявам, съжалявам, той не забеляза, че ние сме изправени пред парична криза и всъщност еврото не е пациента, а заболяването. Тук става дума за една машина за, за въвеждане на банкрути. Докато това не се случи, няма да намерим решение. Трябва да кажа, че преди това заседание, аз, госпожо председател, аз обсъждах това с тази тема с господин Чечестър. Той съжалява, че не може да присъства, но мисля, че той е координатор за групата ECR. Той споделя моето мнение, е, за тази петиция. Въпросът е, се свежа до следното. Е, този комитет е създаден, така как аз го разбирам, за да, разле... да решава и се опита да решава проблемите на граждани на Европейския съюз, които имат усещането, че са жертва на нарушаване на европейския закони, които те не могат да решат чрез парламента. Разбира се, европейски депутати могат да създават е, конвенти и да разписват конвенции, ако решат, но е, мисля, че начина за това е да се мине през политическите групи, е, конференцията на председателите и е, там да се е, направят предложения. Те може да ги поемат. Аз мисля, че е, тук се злоупотребява с е, Комитета за петиции, е, като е, членове депутати решават и внасят петиции по този начин. Ако това създаде прецедент, боя се да кажа, ще имаме около 750 депутата, които всички имат любими каузи и ако те всички дойдат този комитет по петициите с подобни предложения, какво ще стане? Аз самия бих искал да дойда тук и да призовавам за дискусия по въпроса за обновяемата енергетика политика, защото все повече е, свидетелства има, че системите за е, обновяема енергия всъщност нищо не спестяват е, в това отношение. И е, това е не, един проблем, който е, парламентът би трябвало да разгледа сериозно. Така че обещавам ви, ако нещата вътръгнат в тази посока, аз ще почна да излизам с петиции и съм сигурен, че много наши колеги в парламента ще поставят по този начин проблеми. Това ще подкопае работата на комитета по петициите. Радвам се да видя, че нашия колега господин Чечестър е, току-що влиза той ще, е, ще се изкаже от е, свое име. Не зная, госпожо председател, как е, поначало е приета за допустима тази петиция. Трябва да ни обясните, трябваше да ни обясните това. Но, както казах, тя напълно променя естеството на този комитет и подкопава и нарушава нормалната ни работа. Ако петиции, ако петиции от този характер се внесени от депутати, бъдат приети и дебатирани в този комитет, нещата не са наред. Благодаря. Господин Хелмер. Ужасена съм от перспективата на това, което ще кажа. И се опасявам, че това не е първия случай, когато депутати, както и господин Лайнен и господин Дав, са се обръщали с петиции към тази комисия трябва да кажа, че правилата, определящи правомощията на тази комисия, не са особено ограничаващи. Например, има точка от правилата, че всяко физическо и юридическо лице има право да подаде петиция, ако тази петиция се отнася до правомощията и дейността на Европейския съюз. Т.е. няма никакво нарушение на правилата и това, за което вие загатвахте, просто не е така. Ние с нетърпение очакваме да продължим обсъждането на петицията и също така да поканим петиционерите. Ще говоря на датски. Първо, Благодарности към господин Дав и господин Лайнен. Вашата инициатива е знак за това, че парламентът трябва да участва. Наистина парламентът е бил изтласкан на периферията до сега и всичко се е решавало на нивото на правителствата. Намираме се в една ситуация, в която съществува заплаха – и не става дума за това, че петицията е подадена от депутати, които са членове на тази комисия. Това, което е заплаха, за... заплахата е в това, че Европейският съюз може да се разпадне. Заплахата не е в това, че има твърде много Европейски съюз, както някои твърдят. Затова мисля, че идеята за конвента може да реши проблемите, които стоят и застрашават Европейския съюз като цяло. Виждаме, че държавите членки предпочитат между правителствения метод, а не общностния метод. Ако имаме конвент, тогава ще можем да гарантираме това, че стратегията е общностна, а не на държавите членки. И парламентът ще участва в цялата дейност и това е много важно. Мисля си, че идеята е добра. Смятам, че ако можем да получим препоръки тук и ако можем съответно възоснова на тези препоръки да вземем решение, мисля си, че това ще покаже, че парламентът е от значение. Разбира се, не става дума само за економика. Има много други проблеми и ние трябва да разгледаме цялата система, така че демокрацията реално да работи. Трябва гражданите да знаят, че те могат да повлияят върху това, което се случва в Европейския съюз, а не всичко да се извършва при затворени врати. И накрая, може би ще имаме един много добър шанс, една много добра възможност да улесним нещата, защото ако изгубим делото за Страсбург пред съда, защото има такава опасност, че ще изгубим делото в съда за Страсбург. И ако ще трябва да имаме 12 пълни седмици в Страсбург, може би ще трябва и през август тогава да ходим. Защото ако трябва да изпълняваме договора, трябва и през август също да провеждаме заседания в Страсбург и няма да можем да провеждаме заседанията на парламентарната комисия като резултат. И ако имаме конвент, който да работи върху новия договор – то тогава ще можем да се съсредоточим върху работата си тук. И гражданите смятат, че това е много добра идея, че сериозно се отнасяме към работата. трябва да си гарантираме подкрепата на гражданите, за да може да стигне до нов договор и да се подобри функционирането на Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо председател. Нашата политическа група също, обсъд... също е обсъдила въпроса за конвента. Искам обаче да спра на процедурния проблем. Да, може би, но все пак във времена на криза трябва да използваме всички средства, за да преодолеем кризата. За това съм много благодарна на господин Даф и господин Лайнен за това, че са използвали един извънреден, необичаем инструмент, но всички инструменти са полезни след като те ни помагат да вървим напред. И трябва да се решава проблема не само с финансовата криза, защото тук в парламента ние виждаме как съществуват конфликти между парламента и съвета във връзка с използването на общностния метод. Искам да ви напомни за нашето решение през юли за да замразим някои досиета по Шенген поради решението на съвета, който не иска парламента да участва в оценката на шенгенски механизъм и установяването на контрол по границите. И тук виждаме точно един пример за това как общностният подход се поставя под съмнение – Имам доклад в комисията Либе по новата многогодишна финансова рамка за Европейската агенция за основни права. И предложението от комисията и подкрепено от парламента е насочено към разширяването на правомощият на тази агенция – Например, тя да участва и в сферата на сътрудничеството между съдебните и полицейски органи. Обаче това решение е блокирано от съвета, така че нараства броя на конфликтите и противоречията между парламента и съвета, що се отнася до използването на общностния метод. Разбира се, бих могла да дам много примери, но няма да го правя. Искам само да кажа, че от сърце приветствам вашата инициатива и трябва да установим как точно да работим. И конвентът е една идея, която смятам, че трябва да подкрепим. Благодаря ви. Господин Салавракос, имате думата. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με χαροποιεί το γεγονός ότι υπευλήθη η από τον κύριο Ντάφ. Е, да, наистина е, ние проследихме е, това, че предложението е внесено от господин Дав. Юридически всичко е много добре обосновано и аз като юрист намирам, че съвсем основателно е това, че той е вносител, съвносител на такава една петиция. За какво става дума? Сега, наистина, говорим за криза, говорим за бедност, бедност в Германия дори след Втората стовна война. И е, тази бедност, след, е, за щастие, след Втората основна, бе, бе преодоляна е, за Германия особено. Е, сега обаче в течение на времето се установява, че има отклонения, защото множество от хора, много забравиха откъде тръгна Европа. И е, тук е, сега, ако правим някаква е, група, която да решава проблемите, това наистина е едно е, е, разводняване, е, отклонение от е, това, което ни е довело тук. Защото е, тази криза доведе до бедност дори в държави, които е, са стабилни в финансово отношение в момента е, и решението на проблема се смята, че е бюджетна дисциплина. Е, да, бюджетна дисциплина е, обаче е, съкръщава БВП, а това води до повече безработица, до повече недоволство, социални безредици е, в, е, и, и на това сме свидетели в ЕС. Явяват се все повече екстремистски е, тенденции и движения и започваме да си мислим за Ваймарската република. Да си спомняме Ваймарската република и това ни безпокои в процеса на кризата и начина по който ние се опитваме да се справим с нея, всичко това сочи, че е, стъпките, са ни, е, които предприемаме, са много нерешителни. Трябваше по-бързо да се действа, но не го направихме. Защо? Защото е, защото не съществуваше това, за което е, господин е, Дав днес говори. Е, една, Обединените щати преодоляха кризата. Те причиниха кризата. Тя започна там, но, но те я преодоляха, защото действаха бързо и решително с бюджетна дисциплина, с един балансиран подход успяха да гарантират ликвидността на пазара. Но Европейския съюз, ние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 е, е, не обърнахме достатъчно внимание на ликвидността е, и оттам възникнаха проблемите, социалните проблеми, които доведаха до това дистанциране от Европейския съюз. И аз се опасявам, че наистина това сега ще се окаже едно, един барутен, една бомба с закъснител. Какво правим тук? Ние обсъждаме економическите факти, но но ние е, виждаме е, разрива. Виждате, е, например, в разделителните линии, например, в Германия се смята, че всички гърци са мързеливци, лентяй, гърците смятат, че германците са корумпирани. Корупцията идва от предприятията, германските предприятия. Това корумпира самата система в Германия. Това го знаят всички. Това означава, че ние трябва наистина много сериозно да погледнем на този въпрос. Ето защо аз подкрепям е, този, е, този, този доклад, тази петиция. Отлична е петицията и е, това, което най-много ме занимава мен собствено, е тази е, пропаст, която се е, и, и дистанция, която се разширява, е, която разделя Европа, Обединеното кралство, тези би трябвало, няма да, да, да отнемем повече от вашето време, но накратко подкрепям господин Дав. Благодаря, на господин Салавракос. Много ми е приятно да слушам това обсъждане. Ще се наложа да излеза за няколко минути. Предавам штафетата на госпожа Валиадели, която е първи заместник председател. Искам обаче да кажа няколко думи преди да излеза. Благодаря на колегите, които поставиха темата на вниманието на комисията. За нас е чест да ни се обърне такова внимание. Радваме се не само защото вие сте евродепутати, а защото представяте пред нас една тема, която вълнува всички ни. И така, за да обогатим програмата си, се питам дали следващата година не можем да проведем едно публично изслушване. Изслушване по тема Бъдещето на Европейския съюз. Можем да се обърнем към Комисията по а, външна политика и да поканим всички, които проявяват интерес и които искат да изкажат своето мнение пред парламента, а, да го направят. И така давам думата на госпожа Авиатели и давам думата на господин Бустинаро. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам и приветствам петицията, която беше представена днес от уважаваните колеги господин Дав и господин Лайнен от името на европейските граждани. Защото, между другото, и европейските граждани имат право на това. Като румънец и като социалист и като убеден европеец много се гордая с всичко това. От друга страна обаче, когато миналата седмица слушах много страстната, много жива реч на господин Барозо, какво предстои от тук нататък, си зададох въпроса. Хубаво е да слушаме красиви речи, но когато речта приключи и не се а, направи нищо под формата на реални а, действия, тази реч няма никакъв, от тази реч няма никакъв резултат европейските граждани не усещат никаква промяна в ежедневието си. И така, по тази петиция е много навременна и много необходима. Не само в, от свое лично име, но и от името на много колеги подкрепям петицията. Едновременно с това обаче трябва да се изправим лице с лице пред реалностите – Европейският съюз трябва да разполага с необходимите федерални инструменти, с необходимия а, инструмент да преодолеем кризата, защото става въпрос за нашето бъдеще. Не можем да пренебрегнем желанието на европейските граждани да живеят в един по-добър свят, в мир, в активна демокрация и, с, и да ги обединим с желанието на Европейския съюз да се превърне в един световен играч. Всичко това е част от един единствен процес, което ще ни даде възможност в края на краищата да се превърнем в една федерация в полза, в крайна сметка, на милионите европейски граждани. Това се разбира не само от господин Барозо, но това се разбира и от економистите, от НПО-тата, от учените. Това са реалностите и трябва да преодолеем това, което като че ли в момента е основната причина а, за кризата, в която а, в, живеем. Това е кризата между националните и федералните а, принципи. Това е принципа, който даде възможност за злоупотреби и който създаде липсата на капацитет у комисията и невъзможността на комисията да действа. Ние обаче имаме нужда от ангажимент, имаме нужда от резултатност в работата и последното, което ще кажа в подкрепа на петицията е следното. Няма човек, няма държава няма дирекция, която да може да заглуши гласа на европейския гражданин. Именно това трябва да слушаме ние. Тази петиция е само е, част от един по-голям, по-дълъг процес, който в момента може би ни се струва малко наивен, малко екстравагантен, може би прекалено смел, но а, е, ни трябва кораж, трябва ни визия, трябва ни ангажимент, за да възстановим, да възродим Съюза. В противен случай, след няколко години ще си говорим за Европейския съюз, който влече, вече е влязъл в историята. Аз не искам а, моя, нашия Европейски съюз да влезе в историята. Искам той да има бъдеще и вашата петиция е много важна, забе, много важен забележителен принос към неговото бъдеще. Благодаря на всички. Благодаря ви. Господин äh, Благодаря. Ще се опитам да така. Е, да, е, депутатите настръхват, когато е, се казва, че те са и граждани, и когато гражданите излезат с някакъв проблем към тях, по отношение на тях, наистина е, би трябвало обаче е, идеи като тази с, е, да бъдат разглеждани с съответно внимание, както и да избягваме масова истерия, както, която може да призвика банкови криза. Гражданите искат, не, гражданите трябва да могат да излизат с петиции да, и наистина аз апелирам към здравия разум на депутатите е, да гледат сериозно на тях. Е, сега накратко, за мен трябва да внимаваме Европейския съюз да не бъде е, съюз на елита, а съюз на гражданите. И в момента ние сме свидетели на един, на следното явление – е, гражданите не могат да проследят е, политическите събития, политическите решения, защото липсва достатъчно яснота за това какво се прави в Брюксел. Гражданите се питат какво правят там в Брюксел, в съвета. Е, значи да се води е добре, визия е необходима, но трябва това да се свежа до гражданите, защото в противен случай генерала остава сам без стил и войските е, се далеч зад него. Е, така че аз е, смятам, че идеята за Европейски момент не трябва просто да бъде заведена по дело, а трябва да я придвижим нататък, защото е, тя е, има е, бъдеще. Е, аз е, лично бих искал да се ангажирам да работя по-нататък и смятам, че трябва да работим по тази идея защото тя би помогнала да се скъси дистанцията, която междувременно се създаде между Европейския съюз и гражданите. Моето пожелание е точно това да се случи и трябва, е, трябва да започнем да действаме и да организираме това, което е необходимо, за да не потъне, да не потъне тази идея и да умре калко много други е, защото, както казах, това е стъпка, която ще сближи Европейския съюз с гражданите. Поте на прохоришуме с Хелме. Благодаря, господин Елмър. Госпожо председател, благодаря ви за търпението и се извинявам на колегите, че отново взимам думата съвсем накратко. Ако мога да подам маслиновата клонка на господин Даф и господин Лайнен, има едно отношение, в което приветствам тяхната инициатива. Този дебат, този конвент, който евентуално ще продължи през 2013 и 2014 поради изборите за евродепутати, мога да ви обещая, господин Дав, че въздействието върху общественото мнение в Обединеното кралство ще бъде да се засилят настроенията против Европейския съюз и европейската интеграция. Ако позволите да говоря от името на, партията на независимостта в Обединеното кралство, моята партия, ще ви кажа, че вие ни правите прекрасен подарък. Благодаря. Благодаря ви. Колегите ще си помислят по този въпрос. Госпожа Повински. Говорим за две неща тук. Първо, какво трябва да направим от тук нататък – в рамките на Европейския съюз и второ, искаме ли да продължим от тук нататък да бъдем заедно в рамките на Европейския съюз, дали в тази комисия могат да се представят петиции от, кли... от колеги. Дали колегите поставят петициите си пред нас или не, всъщност няма никакво значение, защото колегите разговарят помежду си по е, всички въпроси. Считам обаче, че е хубаво да разговаряме тук в е, тази комисия не за отделни случаи, за отделни инциденти в отделни държави, а за целия Европейски съюз. Е, ние започнахме да обмисляме въпроса за една петиция за солидарност по отношение на климата, защото всичките цели, които си поставяме в рамките на Европейския съюз по отношение на климата, са твърде амбициозни, но въпросът е дали проявяваме солидарност към държавите, които не могат да насмогнат с това, което се иска от тях. А въпросът за фискалният съюз, който федералистите поставят, няма ли да доведе до един Европейски съюз на две или дори три скорости? Дали няма да разделим европейските граждани на няколко групи? Трябва да помислим в каква посока искаме да вървим от тук нататък. Но трябва да призная, че въпроса за федерацията ми е а, много на сърцето. Благодаря, господин Лайнен. Интересанта и engagierte Aussprache за петицията. А, да, благодаря отношението към тази петиция е както когато се казва, че тази петиция е подкрепена от десетки, десетки хиляди души и ние, Ендрю Даф и Полин Гесон от младежката група, тя все още не се е изказала, ние сме председатели на тази организация. Аз трябваше да представя, да изпратя представител, но той, ако трябваше да дойде в четвъртък от Италия, трябваше да си вземе отпуска е, това е един изкуствено раздут е, създаден е, дебат тук. Дали, дали депутатите, които са на място, участват или пък трябва да докараме представител от организацията. Изкуствен раздуха на тази дискусия. Тук въпросът за процеду... е процедурен и аз не виждам нищо лошо. Сега, колкото до същността на тази е, петиция и на е, дебата, е, колегата Алкани колегата в сценарио, както и други, е, казаха, че тази е, най-тежка криза, на която засега, която е, е свидетел Европейския съюз, също засяга правата на гражданските права на хората в Лисабон се говори, в Лисабонския договор се говори за е, социален и економически съюз, ние се разделяме, ние се е, е, разделяме. Говори се за 15% за намаляване на безработица, ние имаме 15% младежка безработица. И тук стигаме до сърцевината на петенцията. Съюза се избира парламент, парламентът не участва обаче в решенията и то в съществени решения. Е, представителите на е, регион е, или няколко няколко, други, няколко региони. Това всъщност е, е, нарушава е, политическите права. Сега, е, защо да не се занимаваме, защо не помислим по темата? Е, как, се, е, е на, как биват накърнени гражданските права чрез тази проточила се толкова дълга криза? Колкото по-дълго трае тя, толкова по- е, е вече ще страдат е, гражданските права в Европа бихме могли, например, е, е, идеята би могла да бъде озаглавена, например, граждански права в еврокризата или финансовата криза. Това са е, права на милиони граждани, които са засегнати. Колега Хелма. Сега много милиони граждани в Европейския съюз биха пожелали да, да е, направим е, крачка напред. Тези, които искат да ни върнат назад, трябва да, да, го, да, да поемат отговорността си за това. Но благодаря ви много за това, че е, е, ми дадахте възможност. Наистина едно изслушване 2013 ще бъде е, по тази тема, ще бъде една форма на публичност е, и е, начин за участие участие на хората. Благодаря, господин Дав. Разбира се, не очаквам от британските националисти да подкрепят паневропейското движение за федерализъм. На господин Хелмър ще предоставя информация за това доколко представителни са трите организации, които са представени тук. Доколко те могат да говорят от името на европейското движение на европейските федералисти. Има няколко от вносителите на петицията. Те присъстват тук и са, разбира се, добре дошли да го направят. Естествено, ние много добре обмислихме преди да решим да използваме инструмента на петициите. Другото нещо, което можем, бихме могли да направим, е да излезем, да демонстрираме по улиците, по площадите. Можем да създадем и някаква гражданска европейска инициатива, но това не би било най-подходящият начин, според нас. Много от колегите многократно споменаха колко е спешно да се мисли по тези въпроси от гледна точка на кризата и последствията от нея. Мисля, че много ужасно, когато депутати в този парламент се опитват да умалуважат последствията от кризата и да твърдят, че нейните последствия са незначителни и маргинални. Затова и ние решихме, че трябва да се направи всичко, което е по силите ни, за да се преодолее кризата, и подадохме тази петиция, може би с малко закъснение. Тя беше приета. Внимание беше обърнато на този въпрос. Целта на петицията е да привлечем вниманието на Европейския парламент към тази тема за да бъдат положени всички усилия и да се намери пътя напред. Аз съм абсолютно убеден, че едно изслушване през 2013 година, което евентуално би могло да бъде организирано от Комисията по петициите, по, от Комисията по външна политика и Комисията по международна търговия, ще бъде начин да се разшири този дебат и да се насочи вниманието към онова, което е необходимо, за да бъдат мобилизирани усилията на правителствата и демократичните инструменти при решаването на проблемите. Мисля, че когато обсъждаме какви са следващите стъпки, които трябва да, да бъдат предприяти от Европейския а, парламент, трябва да поискаме от Европейския съвет през декември да се ангажира с формирането на конвент през 2013 година преди парламентарните избори. И преди избора на нова, нов състав на комисията през 2014 година. По този начин ще бъдем ще получим едно демократично обновление, ще имаме един нео спорим мандат, който ще ни даде право да работим за постигане на целите на федерализма. А се надявам, че в следващия състав на парламента ще има повече депутати, които да подкрепят идеята за федерализма. Ако такива колеги бъдат избрани, тогава този проект с историческо значение ще бъде реализиран. Надявам се, че и Обединеното кралство ще присъства в тази процедура. Благодаря. Е, прагматика и, и... Наистина, благодарим за това, че от самото начало присъствахте на тези толкова важна дискусия е, тази е, петиция. Е, аз благодаря на комисията за това. Мисля, че това ще така повиши значимостта на нашата комисия, която, чиято репутация не е най-добра винаги. Благодаря също най-сърдечно на всички граждани на Европа, защото според мен е, европейските депутати е, трябва да са на предна линия, те трябва да е, се намесят да действат в периоди на криза, те знаят е, как е, кризата в Европа изглежда от е, близо. Затова смятам, че тази петиция е много важна. Няма съмнение, тя показа, разбира се, и реакциите. Благодаря на господин, имам предвид господин Хелмар и сдържаността по отношение на нея, съпротивата. Но мисля, че тази дискусия трябва да продължи максимално бързо. Може би в началото началото на 2013 година, за да се подготвим за това, което надява, е, което е, господин Дав е, се надява, че ще стане следващата година и преди изборите. Но трябва да заложим, да положим основата на, следващи, на такава дискусия, за да може следващия парламент да има върху какво да стъпи за нейната реализация. Благодаря ви за това, че разглеждаме такива важни теми, които нямат, не се отнасят само до а, отделни личности и техните интереси, а, засягат всички нас и нашето бъдеще. Благодаря ви най-сърдечно. Сега стигаме до следващата точка, а, следващата петиция. Тук става дума за а, конкуренция. Вносителя е господин Мауро Сброгио. Сега, извинявам се, казах е, италиански. Е, и така, тук става дума за проблем, свързан с инвестиции в България. Е, сега вносителя има думата. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми членове на парламентарната комисия по петициите, благодаря ви за възможността да изложа въпроса пред вас. Ще се постаря да бъда максимално кратък. През 2006 година една група от големи италиански инвеститори, които аз представлявам, те включат и също групата Конелиано Финансиария Интернационале, основен акционер в летището в Шарлеруа и също Венеция, така че този консорциум придоби голяма площ земя, придобия от правителството на България. Да, благодаря ви. Както вече казах, през 2006 година консорциума придоби голяма площа земя, близо до София, придоби от Министерството на отбраната. Идеята беше да създаде съвременен логистичен център. Както казах, този терен принадлежеше на Министерството на отбраната. През 2008 година официално бяха заделени огромни инвестиции съвместно от българското и италианското правителство в резултат от посещението на тогавашния министр-председател в България. Тогава министр-председателят беше Романо Проди. От 2009 година започнахме да работим много усърдно с цел да придобием всички необходими разрешителни, които да ни позволят да започнем строителната дейност, за да можем в Божурище да построим този логистичен център. Разбира се, имахме подробен план за устройството на територията, получихме разрешителни за строителство и за подготовка на терена – но когато започнахме самата дейност през 2010 година, юли 2010 година, правителството наложи ограничения върху земята, позовавайки се на факта, че Министерството на културата е обявило тази територия за зона, която има сериозно културно-историческо значение – беше направо все едно, че живеем в една шега или вица, защото все едно правителството да ни продаде централния площад в столицата и след това да ни казва, че нищо не можем да направим. Ние смятахме, че нашата позиция е много силна, но разбира се, трябваше да постигнем съгласие. Така че това, което направихме, е, че започнахме преговори с българското правителство. Идеята беше, че в замяна на тази земя ние ще построим логистичен център, но ние помислихме, че може би ще получим альтернативен терен като обещетение и нашите права ще бъдат защитени чрез джентлменско споразумение за замяна на земя. Така че ние Започнахме срещи, преговори и седем пъти, не веднъж седем пъти, ние финализирахме преговорите успешно и българското правителство определи альтернативен терен и ние приехме това като обещетение вместо обекта в Божурище. Между 2010 година и сегашния момент няколко пъти българското правителство, веднага след като финализирахме преговорите, се отказваше от своите ангажименти и ние отново се връщахме на нулева позиция, трябваше да започваме всичко от начало. Така че многократно ние се опитахме да защитим нашите интереси. На 30 март тази година поставихме въпроса на официална среща, когато българският президент се е срещна с Сдружението или Конфедерация на италианските предприемачи. Президент на България каза, че това е един крайно неприятен случай и той се ангажира с това да се намеси и да гарантира защитата на нашите вещни права. Ние смятахме, че всичко е много ясно и ние предоставихме цялата документация. Бяхме убедени, че сме в много силна позиция, но българското правителство продължава да не изпълнява своите ангажименти и да не спазва своите обещания, които е дало на италианските предприемачи. Според нас правителството на България нарушава основните права, свобода за, на професионална дейност, извършване економическа дейност, право на недискриминация и ние смятаме, че дискриминацията е основана върху гражданството. Също така нарушени са и други права, из които са изложени в Декларацията на основните права. Прилежаща територия на този обект беше дадена на едно българско дружество и това българско дружество в момента строи логистичен център, точно нещо, което ние искахме да направим. И в момента българското правителство се занимава с това да популяризира сред чуждестранните инвеститори този български логистичен център. Това е в противоречие на разпоредбите на договора за функциониране на Европейския съюз. Ние смятаме, че са нарушени основните права, съдържащи се в, прав... в хартата с основните права. Също така имаше решение на Върховния съд, който отхвърля нашето дело срещу Министерство на културата, свързано с ограниченията за дейност на територия, която е културно-историческо наследство. По този начин са нарушени правата ни да използваме средства за съдебна защита и правото ни на честен и справедлив процес. Така че решението на съда Пости субстанциали пер l'emissione ди un След това имаше последващо решение на съда, в което се признаваха нашите права и също така в решението на съда се съдържат позовавания на закона за историч, културно-историческото наследство. Така че две различни български правителства с различна политическа окраска са поели ангажименти към нас и не са изпълнили с своите ангажименти. Ние говорихме с ръководството на община Божурище, което се съгласи с това, че ние сме прави. Също така проведохме две независими проучвания и независими експерти потвърдиха това, че нашите искания са напълно обосновани. Но в момента ситуацията е в застой, ние сме отчаяни. И задаваме си въпроса дали петицията във вашата комисия може да деблокира ситуацията, защото става дума за частни предприемачи, обаче ние сме пострадали от решение взето от правителство на държава членка. Една от нормите на либералната демокрация е държавата не да раздава блага, по свое усмотрение, а да защитава правата. За това се обръщаме към вашата парламентарна комисия и се надяваме, че вашата комисия може да ни помогне да се възстановят права, които са били погазвани в продължение на години. Благодаря ви. Συνάδελφοι, А την Επιτροπή ο κύριος Крама. Благодаря, колеги. Е, господин Крамер за комисията. Благодаря ви. Добър ден на всички. Благодаря ви за това представяне на съдържанието на петицията. Първо искам да кажа, че е много достойно, за съжаление, че има такъв спор. И ето това е достойно, за съжаление, всяка една гледна точка, економическа, политическа и правна. И е достойно, за съжаление, най-вече това, че парите и ресурсите остават неизползвани. Обаче, за съжаление, комисията не може да се намеси в този спор. Европейското законодателство в случая не е засегнато, освен ако не смятаме, че са сегнати някакви основни принципи. Освен всичко друго става дума за спор, свързан с частни инвестиции и този спор трябва да се решава чрез по-нататъчно обсъждане и чрез съдилища за гражданско-правни дела. Искрено се надявам, че проблемът ще бъде решен и че строителството може да започне колкото се може по-бързо. Благодаря ви. Кирия Сартори. Е, Благодаря ви, госпожо председател. За мен беше важно да присъствам в днешното заседание на комисията, защото много давна знам за този случай. Смятам, че тази петиция трябва да бъде разгледана на нивото на Европейския съюз. Това е така, защото да, може да става дума за частни инвестиции и за това може да се твърди, както направи комисията, че това е един отделен случай, в който ние не можем да участваме. Обаче другата част по договора е правителство на държава членка, на една държава членка, която съвсем наскоро се присъедини към Европейския съюз. И Разбира се, тази държава получи всички изгоди от членството си в Европейския съюз, обаче с, ползите, изгодите идват и задълженията. И тези задължения означават, че държавата трябва да защитава правата на гражданите, на търговските дружества, че държавата трябва да следи да спазва законодателството. Пазителят на тези права трябва да дава пример – трябва да предизвиква доверие. А това, което виждаме е, че се взимат последователно многобройни решения, които противоречат на всички тези принципи. И това е много ясен, ясна тенденция, която следва всички правителства в България, независимо от политическата им окраска. правителствата подписват договори, които са благоприятни за страната, а след това обаче не спазват тези договори и погазват грубо правилата и правата. Така че основанието за това парламентарната ни комисия да проучи тази петиция е това, че трябва да се даде пример – на другите държави. Ако имаме частни спорове, то тогава държавата намесва в разрешаването му. Но ако една от страните по спора е правителство, то правителството трябва да гарантира пълно спазване на всички права, които са провъзгласени в европейското законодателство. Смятам, че в случая не се случва това и нещо лично, ако ми позволите. Аз смятам, че просто на мен ума ми не побира. Това не може да се разбере, ако човек погледне този случай, ако човек мисли за българската економика, за интересите на българските граждани, просто този случай остава неразбираем. А, мистер Мауро, Благодаря, госпожо председател. Първо, моля за извинение за това, че присъствам на заседание на Комисията по петициите, но както каза госпожа Сартори, този случай е много важен за обществеността в Италия и има много ясна причина за това. Както всички разбираме, общественото мнение съмнява дали трябва определени държави членки да бъдат държави членки на Европейския съюз. И може би резултатът ще бъде, че хората ще загубят доверието си към правото, към правната сигурност. Днес отбелязваме 300-та годишнина от единия пазар, но но сме абсолютно ясно с проблемите и пречките и с това, че предстоите първа да извърши много работа. Не смятам, че Европейският парламент може да се занимава само с проблеми, когато става дума за европейски пари. Смятам, че трябва наистина да се вземем с този случай, защото са нарушени правилата на единия пазар. Отрича се, погаза свободата да се извършва економическа дейност и има поведение, от страна на едно правителство, което се подкрепят Европейския съюз, се означава, че ние трябва да разгледаме този спор. Ние непрекъснато говорим за растеж и работни места и непрекъснато говорим за това, че е необходимо максимално бързо да започне економическото възстановяване. За това смятам, че ние сме длъжни да подкрепим онези, които искат да извършват економическа дейност и да създават работни места. Mulțumesc, doamna președintă. Благодаря ви, госпожо председател. Трябва да признаем факта, че обсъждаме един въпрос, който изглежда като таковски спор. Таковски спор между публично правни или частноправни субекти, тук не разбрах съвсем ясно, и едно частно италианско предприятие. Но извън този чисто формален аспект, този случай показва, че съществуват следните проблеми. В договора се съдържа разпоредба, която не е спазена. Нарушен е принципа за свободното движение на стоки, капитали и услуги, защото собственикът на въпросното благо не може да използва въпросното благо, въпросната собственост. Петиционерите ни казаха, че Върховният съд в България потвърди правото на италианския инвеститор – но органите за обществено управление в тази конкретна страна не изпълняват решение взето от Върховния съд. Това е изключително сериозен въпрос. Защото, както и Румъния, България е поела определени ангажименти, свързани с механизма за сътрудничество и проверка – това е приложение към договора, договор за присъединяване на тези две страни и моето възражение е от политическо естество. Особено когато става дума за Европейската комисия. Наскоро заместник председател на комисията, госпожа Рединг, беше много категорична и надхвърли обхвата на договорите, когато ставаше дума за ситуация в Румъния и тя се позова на механизма за сътрудничество и проверка. Обаче в случая с италиански инвеститор комисията си мълчи. Защото комисията казва, че става дума за частноправни субекти. За мен този подход на Европейската комисия е неприемлив. Тук виждаме двойни стандарти. И единственото предложение, което можем да направим е вие, госпожо председател, да изпратите официално писмо до българските компетентни органи и да поискате обяснения във връзка с случая. Искам също да помоля Европейската комисия да провери дали Генерална дирекция конкуренция или заместник председателят на комисията, госпожа Рединг, не биха могли да анализират въпроса и задължителния характер на изпълнението на окончателното решение на съда, защото иначе оставаме в ничия земя. Всеки един от нас може да стане жертва на подобно отношение утре независимо от това дали става дума за Италия или за Румъния. Преди малко говорихме за федералния модел. От друга страна обаче ние осъзнаваме, че решение на Върховен съд държава членка не се зачита в държава членка. И това не би трябвало да бъде така. Gut, ich kann mich äh, nahtlos an äh, Viktor Bostonaro anschließen, weil äh, да, се присъединявам към преждеговорившия. Наистина невероятно е, не може да се вярва, че е, това може да се случи. Е, да, в Европейския съюз някой инвестира, нещо се е, не върви е, както трябва, е, той е, е, стига се до съда, публичният орган не реагира, съда, съда въпреки решение съда нищо не се случва. Това е, е, е такъв Европейски съюз не желаем, нали така? Е, трябва да има взаимно доверие и е, всички държави членки са е, се ангажирали, са задължени да спазват правото на конкуренция и така нататък. В противен случай ще бъде много трудно много трудно става обаче, когато едно правителство не реагира на това. Е, някак си много бързо претупа въпроса комисията, каза съжалявам, много не можем да направим нищо. Е, затова и са принудени всъщност е, потерпевшите да се обърнат към комисията за петициите. Аз мога да направя и като председател на група и този паралел с това и да попитам как трябва да запитаме българското правителство какво всъщност се случва какво? Не може ли? Това е недостойно най-малко. И аз по принцип съм оптимист но а, моята, моята молба е а, комисията наистина да разгледа по-внимателно случая. А, в, случай, в случай, че се окаже, че, е, както казаха от комисията, е, че е така, както казаха от комисията и че нямаме средства, не можем да направим нищо, тогава значи нещо не е наред. Трябва да променим е, процедурите или законите. Не може една държава членка да каже, окей, не ме интересува решението на съда и ние просто седим безучастно и не можем, нямаме средства да го направим. Тук нещо не е наред, просто не е завярване. Това показва колко колко многопластов е и сложен е живота, такива неща се случва, но наистина, когато инвестира човек по този начин и като се чуе това, всеки предприемач се каже дали си струва да се ангажирам в, с България. Такъв начин на управление ние не желаем. Говорим за вътрешен пазар, а, а това, което се случва на практика е точно обратно на, на това, за което, което се опитваме, което отстояваме. Трябва комисията да намери намери начин да каже, че е, е, не мога да повярвам, че комисията е, казва, че няма компетенции да се намеси в случая. Е, Συμφωνώ με τον е, κύριο Γιάρ να κρατηθεί ανοιχτή η... Да. Και θα ήθελα... Ще оставим петицията открита. Смятам, че Е... Е, ще се обърнем е, към България и трябва да го направим съвсем ясно. Е, значи, че не сме доволни от реакцията на комисията. Тук говорим за, от една страна за принципа на субсидиарност, след това и за е, фиска. Говорим за една търговска дейност. Това сочи, че е, публичният сектор в България е, не е, е съгласен всъщност с тази дейност, която е, инвеститора смята да е, развива. Е, това че това може да се случи в един регион, където е, една инвестиционна дейност е, трябва да се е, осъществи, това е, смятам за е, неприемливо. Трябва да има санкции, финансови санкции, а в случай няма такова нещо. Е, тук се казва, измиваме си ръцете, никой не е виновен, е, а от друга страна се казва, искаме инвестиции от Европейския съюз. Е, същевременно е, разрешаваме на е, хора да на е, накърняват, да подкопават е, принципите на общия пазар, свободното движение на капитали и стоки. Е, аз, е, може би, съм прекалено строг, аз съм юрист, но смятам, че комисията трябва да гледа по, да погледне по-строго на въпроса. Ние също трябва да вземем по-сериозно отношение е, това означава, че е, едно леко отношение към парите на инвеститора. Вна, влага си парите и, и, и нищо. Е, сякаш той ги печата по този начин в Европа не трябва да се работи. Това не са е, норма, е, редовни партньори, е, които споделят идеите на Европейския съюз. Така че моля, моля настойчиво е, това много ясно да стане в нашата е, позиция. И така, тази втора петиция е много ясна, защото тя, нещата опират до функционирането на Европейския съюз. Ще обобща. Очакваме от комисията е, е, нещо повече от тази много е, смътна и ясна позиция. Очакваме много по-конкретна позиция, защото става тук, тук става дума за, цялото, за целия Европейски съюз и неговия начин на действие. Разбира се, ние в писмен вид ще представим всичко това. Ще пишем и на българските власти. Бих предложила е, например, да е, покажем някакво е, присъствие, да осветлите вашата позиция отново, но във, всички, в, в никакъв случай не трябва да оставим нещата открити, трябва да получим отговор. Говори, тук става дума, залога е доверието в Европейския съюз. Още нещо? Или искате да кажете? Е, е, може би искате да кажете нещо в заключение. Ако позволите. Да, благодаря на всички, които са взели думата, защото бях леко разтревожен леко притеснен преди да започна да говорите, но може би ви ни посочвате пътя. Ясно е, че ви искате да защитавате правата ни, правата ни на предприемачи. Обезпокоен съм от това обаче, което Европейската комисия каза, защото смятам, че и правителствата, и парламентите трябва да гарантират надлежното функциониране и на държавите членки, и на общността. А надлежното функциониране означава регламентиране на дейността на частните предприемачи. Частните предприемачи заслужават защита. Много съм благодарен на вашата парламентарна комисия. Много ви благодаря за това, което казахте. Вие ми вдъхнате малко повече доверие към европейските институции. Благодаря ви на вас, благодаря на всички, които се изказаха. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Петиция 17 извинявайте, 70 от 2012, внесена от Имре Яхас, Юхас. Присъства вносителят, така че нека да започнем с неговото изложение – той ще ни обясни съображенията си, като изложи своята петиция пред нас. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко позволете да ви покажа няколко минути кадри, които показват прякото въздействие на декретите Бенеш, за които става дума. Sorry for the technical problem. Съжалявам, има технически проблем. В началото на 90-те години, когато падна Берлинската стена и желязната завеса, всички, които живеехме в Централна Източна Европа, се надявахме, че са задухали новите ветрове, че те ще донесат помирение между народите. През последните 20 години обаче Унгария доказва точно обратното. Някои части от унгарската нация, които бяха обект на унижение и изгнание, след Първата и Втората световна война, в резултат на диктата на мирните договори от Париж и Трианон продължават да са обект на дискриминация и днес. В момента става дума за решение номер 1487 от 2007 година на Националния съвет на Словакия. За ваша информация, Националния съвет е всъщност Националния парламент на Словакия. Съветът заявява, че така наречените декларации Трети Бенеш, които поставят така наречената колективна вина, са все още в сила и са основа за нормативната уредба на страната. Между 1944 и 1948 година, когато са прияти тези декрети, колективната вина преобладава като основен принцип в политическия живот на Словакия по отношение на немските и унгарски граждани. Декретите са подчертано дискриминирани дискриминационни. Много от тях, между 13 е, е, по-точно 13 от 93 общо, е, заявяват, че германците и унгарците са обект на конкретни мерки. И това са прекрасни примери за дискриминация. Между другото, нека да споменем, че словашките власти помагат на военните и политически сили, като под претекста за обществено полезен труд депортират 50 000 унгарски граждани в чешката част на страната. Сред тях са и възрастни, и болни хора, бремени жени, учащи се, а целта е да се промени етническата карта на Словакия. Много от тези хора така и никога не се завръщат у дома си. Много унгарски училища са закрити. Сред имуществото на тези унгарци, които са частни лица, политически партии или други сдружения, са активи, които са конфискувани. Тези активи така и никога не се връщат на своите законни собственици. Мога да приложа приложа документи в подкрепа на тези факти. Третата точка, която е важна а, в а, това отношение е, че а, е, тези е, декрети Бенеш е, са подчертано неоспорими, неприкосновени и неизменяеми. И черешката на тортата Националното събрание приема акт 115 от 1946 година, според който се криминализират не се криминализират военните престъпления или престъпленията срещу човечеството, извършени срещу унгарското население. Госпожи и господа, мисля, че когато се приема такъв текст, не можем да говорим за давност. С други думи, трябва, да, трябва ли да приемем, че Словакия е изключение от правилата? В петицията се говори за Словакия, не за Чехия. Трябва да кажем, че словашката нормативна уредба не е еднозначна с чешката. След Втората световна война, по времето на Втората република Чехословакия и дори сега след разделянето на Чехия и Словакия. Словакия е, става член на Европейския съюз много по-късно, след края на Втората световна война. Тя не е член на Европейския съюз, но накратко казано, нищо не е върнато, няма и обещетения за пострадалите. Последствията от тези решения са на лице. Много е важно, че решение на 1487 от 2007 година на Националния съвет на Словакия е прието през 2007 година, когато Словакия става член на Европейския съюз. Според всичко казано до тук, съветът на Словакия приема, че декретите трябва да останат в сила, въпреки че те нарушават договора за функционирането на Европейския съюз и хартата за основните човешки права. Затова и ние се обръщаме към Европейския съюз, към парламента и се надяваме на неговата мъдрост. Ние искрено се надяваме, че Европейския парламент ще разгледа а, тези правни актове и ще а, постанови доколко те отговарят на правната система на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и на вас. А сега, може би, трябва да дадем думата на комисията. Господин Винсент, заповядайте. Благодаря. Искам да започна като кажа, че има някои ограничения в европейското право по отношение на приложното му поле най-вече. Европейският съюз не е държава. Той функционира. Той правораздава само възоснова на конкретни задачи, които са му възложени по силата на договорите. И там има ограничения. Ограничения не само по отношение на приложното поле. Има ограничения и по отношение на това, че Европейския съюз е създаден през 1957 година с а, а, договори, които определят а, какъв е обхвата на европейското право. И той няма, и тези договори нямат а, възможност, няма как да бъдат прилагани извън а, обхвата на това законодателство. Това е жалко, разбира се, но по отношение на правния аспект Европейския съюз не би могъл да се занимава с декретите Бенеш и да ги разглежда в светлината на европейското законодателство. Казвам го за съжаление, но а, същото въжи и по отношение на хартата за основните права. В член 51 а, са описани а, е описан обхват, описано е приложеното поле на тези текстове. И в такъв смисъл е и нашия отговор. Тук става дума за исторически документи, които са извън приложното поле на европейското законодателство. Второто нещо е, че би трябвало да е на правната структура на Европейския съюз. Това е едното. Второто е, че борбата против дискриминацията, всякакъв вид дискриминация е, е един, една от основополагащите ценности на Европейския съюз. Това е а, и а, обхванато от редица директиви, е, примерно е, директива 2043, е, която забранява дискриминацията на расов принцип, дава равен достъп до образование, до жилище и така нататък. Трябва да кажем обаче, че тези текстове се прилагат в а, приложното поле на европейското законодателство. Те обаче не могат да бъдат прилагани по отношение на а, актове, които са приети преди а, съществуването на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. разбираме какъв е проблема. Сега можем да ви дадем думата за допълнителни обяснения. И разбрахме, че техническия проблем е решен. Мистер Баго. Господин Баго. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че и друг вносител присъства. Можем ли да му дадем думата? Защото мисля, че с видеофилмчето пак имаме технически проблеми. Съжалявам, не знаех, че вносителя присъства господин. междувременно ако искате, можете да вземете думата, но не повече от 5 минути. Микрофон. Няма микрофон. Благодаря. Е, благодаря наистина за това, че има възможност да говоря тук не само от собственото име, но и от името на 4 милиона жертви е, които все още страдат от е, тази несправедливост. Е, тук говорим не само за история. От, от преди, преди 5 години е, Националния съвет в Словакия, парламента всъщност е, във времето Словакия беше, по едно време беше е, членка на Европейския съюз, е, е, излезе с решение че е, е, Бенешовите декрети са непоклатими. Междувременно е, те загубиха своята валидност и актуалност, но излиза, че все още днес те трябва да бъдат в сила и водят до нови правни отношения. Ето защо закона, закона трябва да стъпи върху традициите, морала, историята на, ня... на всяка държава. Не, е, не всеки морален принцип може да бъде да залегне в даден закон, да бъде закрепен за закон, но все пак там, когато е възможно, трябва. Е, какъв е морала, ако Бенешевите декрети все още днес част е, от словашкото законодателство и това е потвърдено от парламента. Това лишаване от права е, продължава да, да е, е, е законно. Е, засяга, това засяга отнемане на собственост на, на хора, отнемане на собственост лишени от е, гражданство. Прилагането на е, колективната вина по отношение на унгарци, е, унгарски и германци е доказано с много факти. През последните месеци какво? Не и, и всичко това и тези декрети дадаха право да се извършват престъпления срещу унгарци и германци безнаказано. Няма и амнистия за тези за нарушителите тяхното имущество не е върнато, не са компенсирани в периода между 38 е, и 44 и е, унгарците е, и е, евреи, в, е, които живеят в Унгария, също е, са засегнати. Те са, както и тези, които са върнали от лагерите на смъртта властите тогава наистина са проявили антисемитизъм. Трябва да е, кажа, че тези закони е, водят до обезправяването на граждани, е, тяхното депортиране, конфискация на имуществото им в Нюрнбергския процес се разглеждат и тези престъпления е, унгарите, е, унгарците, които и днес живеят в Словакия, желаят, е, е биха искали Националния съвет е, на Словакия е, да, да е, обяви за нищожни и да анулира тези закони, тези декрети, които всъщност лишават от права и накърняват правата на, на унгарските граждани, на, унгар, на унгарците. но е, тоест, е, продължава да се спазва принципа за колективната вина, което е, е наистина печално. Да се засилват тези декрети е, с е, официалното съгласие на Европейския съюз, това е нещо, което не можем да приемем. Словашкото право е, в периода между 1993 и 1944 въвежда принципа на, на колективната вина срещу германците, срещу евреите и така нататък. Но междувременно тези, тези колективна вина отпадна като е, наказуемо е, деяние. Е, но е, европейското, според европейското право е, е, според държавите членки е, представляват общи е, ценности, независимо дали става дума за човешки, общочовешки е, ценности, както и забрана за дискриминиране една от тези. Така че ви моля тези правни актове европейски, които засягат правата на човека, да, са, да се приложат на практика и да вземете решение, което ще доведе до, ще гарантира гарантира е, свобод... мирно съвместно съществуване между тези две държави и е, спазване правата на човека. So thank you. And now we start with Mr. Bago. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. По технически причини и въпреки всъщност техническите е, причини. Можете сами да, да е, видите след това е, тази видеозапис. Ще ви бъде раздаден. Е, имам четири въпроса към тази комисия. Първо, да повишим да, реномето на нашата е, комисия, като е, приемем тази петиция и трябва да, е, не трябва да приемаме отговора на комисията. Аз самия съм юрист и трябва да кажа, че е, този начин на мислене, този начин на е, подход, този подход е, е, е търпи е, сериозна критика. Няма времеви или други основания комисията да не проследи за спазване на правата в друга държава членка. Не трябва да е, отхвърляме тази петиция, да я закриваме, трябва да я оставим открита и би трябвало е, да, е, да чуем какво е официалното правител... е, становище на словашкото правителство е, и защо е потвърден, са потвърдени тези декрети, тези права, са потвърдени е, е, е от е, и 2007 година от Словашкия парламент, така че те са част от сегашните. Е, законна уредба на, на, законова уредба на Словакия. Е, аз лично е, е, си мисля е, е, искам да знам какво мисли правителството в този случай. Аз съм изготвил едно изложение междувременно, но няма да ви отнемам времето само е, накратко, споразумението между Сталин и другите е, управляващи тогава и чешкото правителство е, всъщност въвежда принципа на колективната вина. Сталин е, запечатва, той е, е, е тук е, е, е, намеренията на чешкото правителство, той одобрява намеренията на чешкото правителство и подкрепя така нареченото крайно решение и по принцип, принципа на колективната вина според този принцип граждани на Чехословашката република тогава биват изселени от е, Чехословакия. Е, до ден днешен е, тези Бенешови декрети са в сила. Судетските германци са внесли подобна петиция на същите основания. Тези декрети имат много тежки последствия. Всички унгарски служители, унгарски служители са, биват уволнявани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 се отразява, а, а, а, имаше размяна на, на хора, на население, но всичко, което а, а, нацистите правиха а, по отношение на тях, а, че, словаците направиха по отношение на германци, поляци и така нататък. Това е потвърдено с исторически факти. А, е, принципите, които въжаха след Втората световна война, е, които започнаха, влезаха в сила след Втората световна война, минато съвместно съществуване, е, трябва да бъдат е, възстановени възобновени и да им се вдъхне нова, нов живот. Факта, че 2007 се препотвърждават и Бенешовите декрети, това е нещо неприемливо абсолютно. И още и, и до днес и сегашната словашка позиция е абсолютно неразбираема и неприемлива за нас. Това противоречи на правата на избор на място на живеене, е, на събиране и така нататък. Е, и е, културното многообразие. Ето защо като юрист смятам, че трябва да, отворим, да оставим отворена, открита тази петиция и да не приемаме че е, събитията е, имат давност. Поради съображение за давност, е, комисията няма е, компетенции да вземе отношение, защото това са дискриминиращи закони, е, е, факта, че такива дискриминационни закони са в сила все още до този момент, е, наистина и че комисията не трябва да се натоварва с подобно решение, това наистина са правни момента, в който държавата, държавата става държава членка на Европейския съюз, това вече не е най нейно чисто национално законодателство, така че аз е, смятам, че трябва да остане открита и настоявам за становище по петицията. Благодаря, госпожо председател. Няма да се поколебая да кажа, че това е един изключително деликатен въпрос. Той е деликатен, защото е свързан с трагедии, преживени от милиони хора преди Втората световна война, по време на Втората световна война, война и след края на Втората световна война. Вместо да позволим обаче на емоциите да завладеят тази зала, а и държавите членки извън тази зала, позволете да се позова на някои правни аспекти аспекти, както от вътрешното законодателство, така и от европейското такова, а и някои политически моменти. Първо, резултатите от така наречените бенешки декрети, декрети вече не са актуални. Второ, бенешките декрети са изпълнили своята роля, но те са останали неразделна част от чешката и словашката правни системи включително и като приемственост в държава, която беше реорганизирана в последствие. Това е част от правната приемственост на тези две държави. Второ, Националният съвет на Словашката република абсолютно отказа да прилага принципа на колективната вина. Това е известно, това е забелязано и от Европейската комисия. Трето, по много поводи Европейската комисия е обсъждала, е оценявала така наречените декрети Бенеш. И сега призовавам Европейската комисия да да се позове на оценките, които бяха направени преди присъединяването на Чехословакия към Европейския съюз. Тези оценки бяха направени преди присъединяването и нямат последствия, които да противоречат на европейското законодателство. Затова те не могат да бъдат обект на разглеждане, повторно разглеждане и нека да цитирам, конфискир... конфискациите на база на бенешките декрети не са въпрос, който се повдига в, рап... в рамките на европейското законодателство. А, не може да има и а, а, прилагане на закона с обратна дата. А, европейското законодателство не позволява такова нещо. С обратно действие, извинете. Колеги, призовавам ви да вземете предвид, че през периода 38 и 45 година, преди и след края на Втората световна война, преживяхме милиони човешки трагедии в всички европейски държави. Да обсъждаме с днешна дата тези човешки трагедии от гледна точка на правното или полуправно последствие на тези трагедии – подкопава основите, върху които е изграден Европейския съюз. Искам да ви призова, включително и румънските граждани, да разгледаме начина по който Германия и Франция се а, справят с историческото си наследство. Ако днес, в 2012 година, кажем, че Франция и Германия няма да продължат със своето историческо помирение, което е основата на Европейския съюз, това означава ние да отворим котията на Пандора. И затова искам да ви призова, когато откривате дискусия по един толкова деликатен въпрос, да помислите, че само увеличаваме напрежението в нашите общества. Мисля, че това не е мъдро, не е разумно през 2012 година да продължаваме да се занимаваме с миналото, особено сега а, в а, условията на кризата. Позволете да спомена и още нещо, госпожо председател. Зная, че от техническа, от фактическа гледна точка петицията е допустима допустимост. Тя е допустима, но в Европейския парламент, когато в официални документи Постоянно се повтаря, че декретите Бенеш не са обект на европейското а, право, а, аз вече поставям а, допустимостта на тази петиция под въпрос. другия въпрос е доколко е мъдро, доколко е полезно, доколко е в духа на европейските а, ценности да се а, повдига този въпрос. Предлагам тази тема да бъде закрита, петицията да бъде закрита. В Словения, в Словакия, извинявайте, в Румъния, в Унгария бяха намерени начини да се преодолеят тези въпроси и Останалите все още проблеми могат да бъдат решени а, чрез законите на реституцията. Тези закони се прилагат във всички държави и членки. Европейския съюз отбеляза всичко това и в известен смисъл това беше задължително условие за държавите членки преди а, тяхното присъединяване. Така че апелирам за много внимателно отношение към въпросите, които а, могат да се окажат и игра с огъня. А, когато говорим за трагедиите, които са част от нашата история, от нашето историческо наследство, не можем да търсим правни решения с днешна дата. Това е нещо много рисковано и като убедено европеец искам да а, апелирам към всички вас. Не отваряйте котията на Пандора. Не отравяйте европейския климат с популизъм. Не си играйте с бедността и популизма, защото това и без това създава достатъчно напрежение в обществото и сега. Благодаря, господин Васинаро, господин Тъпшате. Айде. Szeretném visszat abba az irányba, hogy Да, е, колкото до е, компетенциите на Комисията по петициите, е, да, трябва да решим дали петицията е прием, допустима или не. аз мисля, че е, трябва да разгледаме тази петиция тук, защото трябва да има приемственост, е, е, за на приемственост. Словашкото правителство заяви преди, всъщност не заяви, за, заложи това в завод, че тези декрети са непоклатими и че тяхната, тяхната, те остават в сила. Тук става дума за закон, който е, е, е за декрети, които са издадени преди създаването на Европейския съюз. И е, след това държава членка, парламента на държава членка потвърждава това. И това именно е неприемливо. Е, неприемливо е да излезе такова становище от, от страна на нашата комисия. Позицията на представител на комисията не е приемливо. Не говорим за всички декрети, но има три трима, три декрета и 20 е, заключения, решения на, на, на, на, на Националното събрание, е, които е, противоречат на основни принципи на Европейския съюз, а именно е, е, за недискриминацията. Има една, едно основно право, е, ценност за недискриминация, а този закон е, е точно доказателство за обратното. Моя колега Золтан Баго също е настоя да оставим открита тази петиция и е, би трябва да е, ние ще дадем съвсем имам актуални доказателства, че тя е, продължава да действа този дискриминационен, тези, тези дискриминационни е, декрети. Например, католическата е, църква е, е, е, има имущество, което католическата църква иска да получи обратно, но това не въжи за протестантската църква. Ако католическата църква каже, отиваме в Страсбург, тогава ще, ще заведем дел, дело в, да, в Страсбург, това право се отказва на протестантската църква. Значи, тук непрекъсновеността на собствеността и така нататък не е, е, е, е накърнена. Има е, е, различни е, е, вероисповедания, църкви, чието имущества са, са е, отнети. Е, тук е, говорим не за личност на дискриминация, дискриминация срещу организации и така нататък. Е, опираме отново до основни ценности. Сега не би трябвало да се оставим да ни владеят емоциите. Това не е въпрос на емоции. Това е проблем, който попада в нашето полезрение, в нашето поле на действие и нашите компетенции. Ако има политическа воля, е, и при румънците е, бе проявена такава политическа воля, е, тогава може да се върне имуществото, отнето имущество на католическата църква. Въпросът е обаче, че в Словакия такава политическа воля няма. Аз тази, е, аз е, гледам нещата съвсем различно, тази петиция няма за цел да разделя. Напротив, е, тя иска да сложи край на този вид дискриминация. И точно това ще допринесе за мирното съвместно съществуване. Точно обратното. Тя не води и не създава напрежение, а, а, а тя би помогнала да се разминира едно положение, да се изчистит е, напрежението. Наистина имаме морален дълг към е, евреите в Словакия, както и унгарците в Словакия това е едно морално извинение към тези хора, е, което дължим. Е, така че въпроса с колективната вина е, за нас и за унгарците в Словакия има морална стойност. Това означава, че и днес може да бъде дискриминирана една общност лишена от имущество и така нататък. Тук е, въпросът не е чисто исторически. Става дума за това, че основни европейски права биват нарушавани. Е, добре би било да изпратим една е, мисия за установяване на фактите в Словакия, за да се види, че и днес тази дискриминация продължава. Maradéktalanul egyetértek mind Bagó Zoltán, mind Tabajdi Csaba képviselőtársa. Благодаря е, за изказването. Е, благодаря, че ми давате думата. Напълно съм е, съгласна. Няма с това, което се казва току-що. Няма да повтарям. Аз тук просто не мога да си представя защо комисията не се заема с този въпрос. Това е един е, е, закон, който е в сила в момент, но, възможно и в други държави членки да има такива закони. Е, е, колегата каза, че има нещо символично, е, че този закон е символичен, че няма повече последствия. Но тогава бих запитала защо, ако е така, словашкото правителство не, не отмени този закон или поне не представи една, е, една морална компенсация, удовлетворение на жертвите не бих искала да бъда зле за разбрана, но а, моето а, семейство от еврейски происход а, и много от моите роднини а, са а, били, а, са загинали в концентрационни лагери и а, когато е, съм, е, чувам е, така аргумент, аргументацията на някои от присъстващите и като си помисля, че Нюрнбергските закони също потвърждават някои права, аз е, не, не мога да приема е, това. Е, това не трябва да се явява отново, не трябва да се случва отново в никоя държава. Не искам с личния елемент в акцент в моето изказване да създам погрежни впечатления, да бъда зле за разбрана. Европейския съюз и парламент, Европейски парламент имат морален дълг да прилагат на практика принципа за недискриминация, а не да използват двоен аршин. И е, бих искала да получа отговор на въпроса си. Е, въпросът ми е към Европейската комисия. Дали комисията би е, имала същото отношение, ако ставаше дума за прилагане на Нюрнбергските закони? и е, за, е, ако продължават да се прилагат и да са жизнени в някои от държавите членки и да влезат като част от системата. Да, благодаря е, вече много от това бе казано тук, защо е, има Европейски съюз. Е, е, защо имаме едно основание да, да съществува Европейския съюз, а именно да не се случва никога отново всичко това. А, иначе напразно ще си говорим тук за, за права и а, ако Европейския съюз не може да ги прилага на практика. Това е много важно и за бъдещето. Второ, според мен е, никой от е, вносителите е, не иска да пренаписва историята. Тук не става дума за отново търсене на вина в друг, а просто за коригиране на едно сторено зло, за една, на една неправда. Трето, защо днес а, е, се разглежда този въпрос. Малко ме подразни е, това. Наистина, комесията казва, е, съжалявам, от правна гледна точка тези държави са представени, имат своите представи показатели, е, но двете държави 2007-2002, е, е, ако, ако тези държави потвърдиха тези закони, това от една страна може би е политически неразумно. 2002-2007 са препотвърдени от отново тези е, закони. Затова, както казаха и моите колеги тук, много е, трудно би било тази петиция просто да, да приложим към дело и да не, защото тук става дума за политически засегнати някои от нашите държави членки. Е, е, освен това, няма основание да се обсъжда не би трябвало да, би трябвало наистина да оставим отворена петицията. Благодаря. Yes, uh, thank you very much. Да, благодаря. Трябва да се извиня, че говоря на английски, въпреки че съм унгарка. Единствената причина е, че случаят, който се обслужва, е, обсъжда, е всъщност е, случай свързан с човешките права и цялата общност, която се интересува от човешките права не само в Европа, а извън Европа, следи развитието на този казус. казус. Ние трябва да информираме общността, която се вълнува от защитата на човешките права за развитието на, този, на тази петиция. Много от Преждеговорившите казаха, че вашата комисия няма сега да пренаписва историята. Да, наистина вие няма да пренапишете историята, но ще пишете история по отношение на човешките права. Човешките права в Европейския съюз, в Европейския парламент, тъй като това са институциите, които се изграждат възоснова на човешките права. Сега е момента да докажете, че това не е само на книга, че вие наистина се вълнувате от човешките права и сте готови като институция да ги защитите. Като депутат в този парламент, като юрист, аз съм впечатлена от много повърхностното третиране на този въпрос от английският юрист, който счита, че това не е нарушение, че това не е нарушение, което продължава. И цялата идея за продължаващите нарушения на човешките права е, е обект на множество публикации тогава, когато беше приемано законодателство преди приемането или влизането в сила на някакъв а, правен документ, винаги се обсъжда доколко а, въпросите влизат в приложното му поле или не. Тук обаче не това е проблема, защото тук е много ясно, че чрез приетото законодателство, новоприетото законодателство, тези декрети продължават да бъдат в сила и това е по силата на а, закони, които са приети преди 5 години. Бих призовала обаче комисията да погледне много сериозно на тези неща, да има предвид, че международната общност, която се вълнува от спазването на човешките права, следи тези дебати. И затова искам да призова комисията да покаже, че Европейския съюз, европейското виждане е да се преодолеят тези а, продължаващи нарушения на а, човешките права. И нека да не навлизаме в някакви правни а, обосновки, които всъщност засрамват Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря господин председател, а, госпожо председател. Тук някои от изслушванията са по инициатива на евродепутати или членове на нашата група. Някои от въпросите са изключително важни и много се радвам, че обсъждаме един такъв важен въпрос и в момента. Не бих искала да повтарям вече изложените аргументи, но искам да се спра на отговора, който даде комисията и да препоръчам петицията да продължи да бъде в нашия дневен ред. Благодаря ви. Ich glaube, dass, äh, ich möchte nur ein paar Gedanken. Uh, да, бих искал да споделя няколко мисли по тази толкова трудна и отправна и от емоционална гледна точка. Значи Питер Ази е прав, като казва, че отговорността за общата история и полуките от тази история са нещо, което ни обедини в Европа и което ни държи заедно. Тук обаче възниква въпроса как, какво правим с тези истории? От една страна това е една страхотна, велика история. От друга страна тя е една ужасяваща история. Е, това е Европа и на катедрали, и на катакомби, е, и е, страхотни, на страхотни постижения човешки в областта на изкуството, економически, исторически и така нататък. Но също същевременно история на холокости, на преследване, на избирателност избиване, унищожаване на хора. Тук има две гледни точки. От една страна, е, от една страна вече едната бе казана, а именно ако отворим е, кутията на Пандора, какво ще направим след това? Ще губим контрол върху нещата. Другата, другата позиция е, е чакайте, тук стои един открит въпрос и не трябва да мръднем от тук, докато не изясним нещата. Както казах, сложна е проблематиката и сега се опитвам да кажа следното е, е, човек не може да, да, е, да върне неща, колото на историята назад. Това, което е сторено, не може да бъде поправено. Това въжи особено и за германците. След много поколения германците ще носят това тежко наследство. Но същевременно трябва да се направи всичко, за да не се продължава и да се увековечава вината. Вината трябва да се признае, да се опита там, когато е възможно да се извини, да се компенсира. Затова именно тази, това, тази позиция е неприемлива. Не мога да я приема, че в 21 век Европейския Европейския съюз във време, когато е, тези, е, тази държава членка е, е член от нашата общност, парламента препотвърждава тези закони и е склонен да ги промени, да промени ситуацията. Разбира се, не става за това да се, да се върнат нещата назад, да се компенсира всичко изцяло. Става, просто, става дума просто за това е, наранявания на хора и групи от хори да не продължават. аз бях докладчик в немския парламент за този закон за изчистване на неправдите в, европейск, в Германия. Това ни занимава още. Има много групи, които искат компенсиране материално, но не става дума само за това аз в крайна сметка става дума за групи и жертви, които не искат материално обещетение. Например, бащата или дядото е, е белязан като гостен като престъпник. Ние не можем да, да, да рехабилитираме, да, да компенсираме това, да изчистим това петно с формален акт. Затова е, аз се опитах да убедят, е, да убеда германско правителство, че е, формално не решаваме нещата, ако предложим само морално извинение. Това ще предаде на, на, на сина, на внуците на, на, на, на несправедливо обвинение някакво удовлетворение. А именно, че това се е случило, това е някаква неправда, извършена от даден режим, която в крайна сметка сметка е призната и е, коригирана. Не е необходимо, според мен, в тези държави е, да се, е, да се да продължава една неправда и да се води дебат, в който именно тази позиция преобладава. В нашата комисия за, разглеждаме конституционни въпроси и по-скоро дискусията за чешкия протокол, към Лисабонския договор. Чешката република е, настоява, че правата за основните права на Европейския съюз е, която е в сърцевината на правата на човека на Европейския съюз, е, е, остава. Ние смятаме, че тя трябва да въжи еднакво за всички е, граждани. Чешката република настоява и изисква тази харта, твърди, че няма сила в Чехия и това се отнася с бенеш, бенешките декрети ние като парламент е, трябва да кажем Разбира се, е, е, хартата за основните права трябва да въжи еднакво навсякъде. Ето защо трябва да обединим силите си и да подкрепим е, е, е, необходимостта от е, такива изменения в Чешката и Словашката република. Е, това трябва да стане и де юре, но важно е как комисията ще действа, за да се стигне до обявяване за нищожно едно погрешно решение. Отново една минута за господин Баго. Благодаря. Bostináról és jár kollégáknak a véleményére szeretnék csak reagálni, és hangsúlyozni. Бих искал да реагирам на казаното току-що. Тук не става дума за политически или исторически въпрос. Тук сме в комисията по петициите. Тук става дума за това дали е допустима една петиция или не е, е, словашкото и унгарското е, правителство са отговорни за това. Ние наистина държим тясна връзка с официалните власти и се опитваме да градим мостове. Както казах, тук не става дума за исторически въпрос, а това, че тези декрети все още въжат и, и само 2000 2007 след присъединяването на Словакия, те, тяхната валидност, тяхната сила е препотвърдена, правна сила е препотвърдена от парламента дали чрез изпращането на мисия за осъзнаване на фактите или някакъв вид обращение към словашкото правителство. сега юристите ще измислят това, но трябва да се направи нещо. това е наистина в духа на Европейската харта за, е, за основните права. Е, some... Има представител на вносителя, който иска да вземе думата. Имате една минута да отговорите. Igen, е, tisztelt elnök asszony, egy percben szeretnék. Egy percben szeretnék hozzászólni. Само за една минута. Съвсем накратко. Искам да кажа нещо за позицията на Европейската комисия. Според мен, комисията просто не е прочела нашата петиция, защото и в петицията, и в моето обращение много ясно се казва, че Става дума за правен акт от 2007 година и няма никакво значение кога са били издадени Бенешовите декрети. Към господин Пуштинаро. Искам още веднъж да подчертая, че става дума за правен акт от 2007 година. Да, въпросът е деликатен, но това не означава, че трябва да бягаме от отговорност. била е допусната грешка. И не става дума преди всичко за собствениците, но Словакия и Чешката република. са били много негативно настроени и са се произнесли по същия негативен начин. След падането на комунизма, въпросът отново беше поставен, но така или иначе нито беше възстановена собствеността на тези, които се загубили, нито пък те са получили някакво друго обещетение. Над 500 хиляди европейски граждани са били засегнати от това решение продължават да бъдат засегнати. Затова ви моля да оставите преписката, извинете, петицията отворена и да продължите да работите по въпроса. И ви благодаря още веднъж за възможността да се изкажа тук. Първо, аз не съм тук да говоря от името на което да било правителство, включително и словашкото. Аз съм тук като депутат в Европейския парламент и член на тази парламентарна комисия. Точка. Така че аз нито имам Правомощ или права да говоря от името на което да било правителство. Това беше първото. Второто. В продължение на много години унгарските партии в Словакия са били част от управляващото мнозинство и част от правителството на Словакия. Задавам си въпроса, защо след като въпросът е толкова сериозен, защото те до сега не са решили този проблем, поне не когато те са били в правителството. И към уважаемите колеги от НП, и съвсем доскоро вие имахте във вашите редици човек с унгарски происход, който е бил много влиятелен. И защо изведнъж проблемът става много сериозен, когато се е изменило правителството. Призовавам всички присъстващи да не тръгват по тази пътека, защото тя само ще навреди на нашата парламентарна комисия. Мисля, че заключението е, че повечето оратори помолиха петицията да остане отворена. Мисля, че можем да решим да напишем информационно писмо до словашкото правителство и компетентните органи и може би можем дори да поканим колегите ни от Словакия да дойдат, за да обменим мнение, обмен на мнение с тях, за да извършим обмен на мнение с тях, извинете, на някои от следващите заседания на нашата комисия. Мисля, че Чухме важни доводи и не мисля, че можем да прекратим тази петиция без да продължим обмислянето на този въпрос. Мисля, че мнозинството е съгласно с това предложение. Съдя по вашите изказвания. Благодаря ви. Благодаря ви на вносителите на петицията, че дойдоха тук. Сега преминаваме към последната точка от дневния ни ред. Това е петиция от Жан-Мари Тагафосо относно отказа на достъп до съдебно преразглеждане от страна на Обединеното кралство. Давам думата за 5 минути на господин Тагафосо. Thank you. Thank you. Me, Моля, нека да продължим работата на нашето заседание. Моля ви да спазвате тишина. Господин Тагафосо има думата. Благодаря ви. Добро утро на всички. Добър ден. Уважаеми дами и господа, почитаеми депутати в Европейския парламент, благодаря на Комисията по петициите на Европейския парламент за това, че в проекта на дневния ред на заседанието ви днес е включена моята нова петиция. Тази петиция проистича от предишната ми петиция – която се отнасяше до дискриминация от страна на британските компетентни органи, които не признаха образованието ми по фармацевтика, получено във Франция. И правото да открие собствена аптека. В резултат от Процедурата започната от Европейския парламент и Европейската комисия на 3 ноември 2011 година. Парламентът на Обединеното кралство най-сетне прие закон, който според Европейската комисия решава проблема с не съответствието на националното законодателство на Обединеното кралство с европейското законодателство, по-точно член 45 и 49 от договора за функциониране на Европейския съюз и директивата 2005-36. Обаче преди този щастлив завършък на предишната ми петиция, която ще бъде тема на една книга, която аз възнамерявам гордо да нарека Успех на една петиция в Европейския парламент – обаче трябва да се припомни, че това не е съответствие на националното законодателство на Обединеното кралство, на законодателството на Европейския съюз, пряко ме засегна, тъй като аз пропуснах две възможности да създам собствена аптека заедно с бизнес партньори и също така изгубих работата си и трябва при това да се отчете, че аз имам съпруга 16 деца, които разчитат на мен. Тази ситуация ме накара да започна съдебно дело в Върховния съд на Лондон, за да поискам обещетения. На 21 ноември 2011 година обаче Върховния съд на Лондон, като съд от последна инстанция, отхвърли моята жалба и искане за обещетение и отказа да отнесе делото за тълкуване до Съда на Европейските общности. Така както аз помолих в моята жалба до съда. По този начин се нарушава член 67 на договора и аз не мога да упражня правото си на реални средства за съдебна защита в съответствие с член 47 от Хартата на основните права. При оспорването на моето искане за обещетение, Обединеното кралство посочи два аспекта. И чакам от комисия да се произнесе по тях. Първо, позицията на Европейската комисия във връзка с предишната ми успешна петиция няма като правна последица да се промени правният ландшафт и становището на Европейската комисия е само становище, изразено изразено от администрацията на Европейския съюз. Също така Обединеното кралство заяви, че в крайна сметка само съдът на европейските общности би могъл да бъде източник на на решение, свързано с разликите в становищете становищата на правителството на Обединеното кралство и на Европейската комисия, що се отнася до законодателството. Искам да припомня, че на 14 октомври 2009 година Върховният съд на Лондон, като съд от последна инстанция, отхвърли подобна жалба, подадена от мен, и също така отказа да отнесе делото до Съда на Европейските общности за тълкуване. При този случай аз подадох жалба в Европейската комисия срещу Обединеното кралство за отказ моето дело да бъде отнесено до Съда на Европейските общности, общности в съответствие с член 267 на договора. На 14 януари 2011 година, за съжаление, комисията използваше правото си да взима решения и отхвърли и закри моята жалба, позовавайки се на това, че подобни нарушения на европейското законодателство могат да бъдат отнесени до съда само в случай, когато националният съд ясно е нарушил приложимото право. Очевидно, това основание, според мен, е погрешно и подлежи на оспорване в светлината на сегашната петиция, която поставя принципен въпрос, а именно правото на реална съдебна защита и средства на съдебна защита, провъзгласено в Хартата на основните права на Европейския съюз. Други думи, как може Европейската комисия да установи не спазване от страна на Обединеното кралство – на европейското законодателство и несъответствие между националното и европейското законодателство и също е временно да посочи, че Националният съд в Обединеното кралство не е нарушил относимото право, когато е получил молба да бъде отнесено делото до Съда на Европейските общности за тълкуване. Дали това изобщо може да се разбере. Във всеки един случай имаме също така официална позиция на комисията, изразена от председатели Жозе Мануел Барозо на 11 юни 2007 година, с оглед на подобни случаи, е, че европейски щец, но когато му е било отказано, след като той е поискал да се отнесе неговото дело до Съда на европейските общности, възоснова на член 267 на договора. По въпрос, отнасящ се до общностното право, има два варианта. Първо, да се обърне към Европейската комисия, която възоснова на член 258 на договора може да отнесе делото до Съда на Европейските общности. Или другият вариант е да се започне съдебно дело за понасяне на отговорност от страна на нарушилата законодателство държава членка. Трябва да се каже, че вторият вариант не е осъществим в конкретния случай, поради двата безуспешни опит да бъде делото отнесено до съда на европейските общности. И за това единственият вариант, който остава е първият вариант и той е много по-добър, защото той предлага гаранция за това, че ще има справедливо и задължително за изпълнение съдебно решение от страна на Съда на Европейските общности. И по този начин ищеца ще може да започне съдебно дело срещу държавата членка, която е нарушителка, ако съдът отсъди в полза на ищеца. Ако комисията не беше установила несъответствие на законодателството на Обединеното кралство на Европейското законодателство, а никой не бих подал жалба в Върховния съд на Лондон. По този начин смятам, че Европейската комисия просто е спестила затруднения на Обединеното кралство, което в моят случай комисията е превишила правомощията си, що се отнася до последиците и въздействието на решението взето от нея. Затова в момента бремето е върху плещите на Европейската комисия. Тя има задължение да действа съответно, бързо и отговорно с цел да коригира ситуацията тъй като ако комисията не отнесе делото до съда на европейските общности, по този начин това ще предизвика съмнение в законността, справедливостта и правомерното използване на правомощи и може да доведе до съдебно дело в съответствие с член 340 на договора. Възможното въздействие от страна на комисията ще означава, че съществува правен вакуум, когато става дума за достъпа на гражданите до средства за правна защита, когато държавата членка не е транспонирала или е транспонирала със закъснение европейското законодателство в националното законодателство. Както беше подчертано от Комисията по петициите през 2012 година, ролята на Комисията като пазител на договорите не се ограничава само до това, да гарантира това, че европейското законодателство се транспонира от държавите членки, но също, че държавите членки изцяло и правилно спазва законодателството, особено що се отнася до основните права на гражданите. И накрая искам да изразя надежда, че мъдростта на основателите на Европейския съюз – че тази мъдрост би трябвало да ръководи Комисията Европейския парламент по този въпрос, така че да се запълни съществуващия сега правен вакуум, който не трябва да се разглежда като нещо, което трябва да съществува, особено когато става дума за граждани, които са засегнати пряко от неспазването на европейското законодателство. Благодаря ви за представенето на вашата петиция. Давам думата на господин Корозата. Мерси, мадам на президент. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, дами и господа. Комисията желае преди всичко е, да констатира, че колкото до правната, ефективната правна защита в е, въпросния случай, въпросното дело, е, е, са били задействани множество процедури на европейско ниво и на национално равнище, за да се е, защитат правата на въпрос на е, гражданин става дума за петиция от 2009. След това процедура за нарушение 2006. В резултат на тази процедура Обединеното кралство отхвърля силата на член 70 медицинския закон, от медици... закона за медицинската практика. Според него това колеги от комисари е решил да препрати тази процедура, да прехвърли тази процедура 27 2012. Би трябвало да се подчертае също, че е, и на национално равнище господин Фосотага е, както сам посочи, той е внесъл е, жалба до последната върховна инстанция но той имал достъп до националните съдилища, до общо съдия. Този съдия всъщност е разгледал неговия въпрос и е отсъдил, че той е допустим, разгледал го е по същество. Сега въпросът е какво е съдържанието на решението съдебното решение. Петицията днес е, се отнася по-конкретно до нарушаване на член 167 от договора. В това отношение комисията иска да подчертае, че е, процедурата за нарушение, която е, може като пазител на договора да лансира, да започне комисията, е, може да се отклони от националното е, производство, е, както по отношение на страните по спора, така и резултата. Това в рамките на едно производство за нарушаване е това, че тук става дума за държава членка на Европейския съюз и съответната държава членка решава да действа по, на базата на член 160 158. Това е една разпоредба, а именно член 167, предвижда процедура, която се основа върху е, на съдебно сътрудничество между Националния съд и е, Европейския съюз. Това не означава автоматично е, връщане, запитване и препращане към е, Европейски, е, Съда на Европейските общности съдът е, признава един марш за маневриране е, и на съда на първа инстанция, който може да разгледа доколко степен е уместно да се е, направи преюдициално запитване до съда в Люксембург. Очевидно е, че действията на комисията в този комплекс могат да засегнат независимостта и функционирането е, според е, на националната юрисдикция от последна инстанция. Е, ето защо поради това комисията, която е пазител на договора, би искала да се в духа на доброто функциониране тази, на този процедура да прилага едно равноправно европейското право. Ето защо комисията смята, че ситуацията там, където системно първата инстанция на една държава членка не праща записване до Европейския, запитване до Европейския съд, това може да застраши всъщност прилагането на еврейското право. Интересно е да се потвърди от една, едно решение на съда от 2012 година, в което се говори за нарушаване на тази разпоредба. Само поради това, че националната юрисдикция системно не изпраща преюдициално запитване до Европейския съд, като взема различна, различаваща се позиция от тази на Европейския съюз. Е, в е, рамките на този случай е, се смята, че едно предоциално запитване е било уместно е, тук става дума за изолиран е, случай, който е, не се отразява в функционирането на сътрудничеството между последната инстанция на, Евро... на, Европейс... на Съда в Великобритания и Европейския съд. В този контекст, в е, рамките на процедурата за нарушение и е, е, за да няма намеса в е, националното право, е, е този подход е се поставя под въпрос. Е, би трябвало да се вземе предвид съдържанието на това решение, е, горното решение съда, където се е, позовават на отговорността на държавата членка за спазване на европейското право. В този контекст условията, които съдът постановява, са достатъчно добре е, оформени е, от гледна точка на прав... юридическата практика, правната практика и е, е, според тях националната юрисдикция трябва да е, осигури, да гарантира спазването на е, европейските е, е те, права. Това е достатъчно добре е, характеризиран е, е, случай, е, като съответно трябва да се опише и е, е, е да се опишат и щетите понесени от е, е, ищеца. В това отношение Възоснова на съществуващите доказателства е трудно да се установи дали е, съответният съдия е нарушил принцип е, е, в контекста на отговорността и нарушаване правата, европейското право но комисията ще бъде, ще бди зорко, е, бидейки пазител на правото, е, за да може принципа на е, отговорност да се прилага коректно от Върховния, се прилага как коректно от Върховния съд на Обединеното кралство. Благодаря. Има ли желаящи да вземат думата? Бе, господин Я. Äh, като като не юрист ще задам два допълнителни въпроса. Може ли комисията още веднъж да каже каква е, информация трябва да бъде предоставена, е, да й бъде предоставена за да действа? И второ, е, не искам да отправям упрек, но да критикувам, но съдилищата действат бавно, действат бавно, губи се време и разбира се правата на понякога е, от една страна не се отхвърлят е, правата на лицето, но до такава степен се разтакават и разтягат нещата, че всъщност е, има много пропуснати ползи. Има ли, въпросът ми е, има ли някакъв времеви хоризонт, някаква времева рамка? Дали може да се случи така, че даден проблем да не се реши един цял човешки живот, да не е достатъчен за решаване на проблема? When... Госпожо председател, мисля си, че за трети път обсъждаме една и съща тема. Да, може би трети. Тук. Това е втората стъпка. Да, но проблемът продължава да бъде нерешен. И това е основният въпрос проблемът продължава да не бъде решен. Искам да помоля Европейската комисия да ни каже дали наистина петиционерът е гражданин на Европейския съюз. И втори въпрос. Като е европейски гражданин, той има право да упражнява своето легитимно право да отвори или да управлява аптека в държава членка. Така ли е това? Защото ако отговорът на двата въпроса е да, тогава съответно автоматично трябва да бъдат решени всички останали въпроси. А ние тук говорим за някакви теоретични аспекти, а гражданинът с неговите права продължава да бъде незащитен, то тогава се оказва, че ние сме една група от теоретици и не можем да решим как да се защити легитимния интерес на един европейски гражданин. За това задавам въпроса на комисията. Дали Обединеното кралство е член на Европейския съюз? Дали Обединеното кралство е задължено Но не, това, което опитаме е чисто от правна гледна точка. И така, дали Обединеното кралство има правни задължения, които проистичат от договори, които Обединеното кралство трябва да спазва. Защото ако една държава членка, включително и моята страна, каже, аз съм държава членка, аз знам кои са разпоредбите на договора, които трябва да се изпълняват, но няма намерение да ги изпълнявам, то тогава какво може да направи Европейската комисия? Какво може един европейски гражданин да направи? за да може да упражнява законните си права, защото иначе ние просто ще говорим за теоретичните аспекти, които едва ли имат реално отношение към реалните европейски граждани, които днес живеят в Европа. Няма други желащи да се изкажат. Ще вземете ли думата, господин Тагофоса, да отговорите за една минута? За една минута ми давате думата. Благодаря ви. След като изслушах Европейската комисия, искам да кажа, че на мен наистина ми е писнало. Това, което те казват е, че комисията не може нищо да направи, защото Съдът на европейските общности няма подобна съдебна практика. А това, което аз казвам, е ситуацията днес, госпожо председател. Имаме доказателства за това, че имаме повтарящ се проблем, който се отнася до това каква е позицията на Върховен съд в Обединеното кралство – Два пъти се обръщах към съда през 2009 и 2011 година. Първи път Европейската комисия каза, ами не, то всъщност няма явно нарушение. Но аз два пъти пропуснах възможност да открия аптека. Аз изгубих работата си. Тук е жена ми, имам 16 деца. Ако искате дори да знаете, аз бях бездомен. Обединеното кралство казва, не, не можем да ви изплатим обещетение, защото това не проистича от договора, но Европейската комисия казва, че Обединеното кралство и законодателството на Обединеното кралство отговаря на законодателството на Европейския съюз. И ако вие казвате това, това означава, че аз имам право да се обърна към Върховния съд. И аз ще отнеса случая до съд съда на Европейските общности срещу Европейската комисия в съответствие с член 304 на договора. Защото ако Европейската комисия не беше се произнесла, че не е спазно европейското законодателство, аз не бих се обърнала към съда да искам обещетения. Аз мога да кажа, че ми са нанесени щети, че аз имам право на обещетение. Какво вие може да е, кажете? Приключи, госпожо председател. Така че аз имам правото на правна помощ и наистина, ако Европейската комисия не започне да действа, аз ще се обърна към Съда на Европейските общности и ще започна дело срещу комисията. Благодаря ви. По време на първия етап в случая с доктор Тагафосо, ние постигнахме успех, защото ние помолихме Европейската комисия да преосмисли позицията си. Може би трябва да помолим Европейската комисия отново да се занимае с този въпрос и да се постарае да намери други случаи в Обединеното кралство, които се отнасят до същия проблем. Смятам, че можем да напишем писмо пряко до комисара и може би отново можем, след като получим отговор от страна на Европейската комисия, да напишем до компетентните органи в Обединеното кралство, защото и аз, колеги, не съм съгласна с това, че нямам правомощия да настояваме и да искаме да се спазват основните права. И в този случай тук говорим точно за основни права. Ако сте съгласни, господин Яр. Това, което ме притеснява, е, какви са скритите подбуди. Обединеното кралство иска да постъпва не в съответствие с европейско законодателство, а комисията не иска да спира Обединеното кралство. Имам чувството, че трябва да потърсим други средства, за да помогнем на петиционера да може да упражнява своите права. Аз съм много обезпокоено от това, че Обединеното кралство е недоволно от това, че Европейския съюз се намесва в националното законодателство. Ако Върховен съд в Обединеното кралство има проблеми с Брюксел, то съда трябва да даде обяснение на европейските институции, а не да си го изкарва на ищеца. трябва да мислим не само за правните аспекти, но също така и за скритите подбуди аз смятам, че този отделен случай е добра отправна точка, дори да няма други подобни случаи. Защото какво се оказва, че ищецът просто ще умре от глад, докато се опитва да защити правата си. Мисля, че трябва просто да използваме по-правни термини, но основният ни подход трябва да бъде такъв а именно, че трябва да се обърнем към компетентните органи в Обединеното кралство и призовавам комисията да го направи и да намери решение на проблем. Защото петиционерът ни моли да разгледаме този случай, защото те не е постигнал никакъв напредък в Обединеното кралство и смятам, че това, което се случва на петиционера е достойно за съжаление. Комисията поиска една минута за отговор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на уважаемите е, председател, който е, засегна въпроса. Комисията наистина е, ще разгледа въпроса отново. Само един въпрос ще засегна съвсем накратко, бързо тук не става дума за въпрос на сила, дали става дума, дали е, оторизи, е, има разрешение за отваряне на аптека в е, кралство или не. Тук става дума за процедура за нарушаване е, което е, не непременно трябва да, се, да търси е, юриди, правно, юридическо решение. Тук би трябвало да се отхвърли разпоредба, която поставя препятствие. Сега Европейски съюз може да, даденото лице може да има достъп до право, за да наложи своето право да отвори аптека. Няма е, тук не става дума за нарушение, защото мярката всъщност е отхвърлена. Е, трябва да различаваме два аспекта в случая. Едното е прилагането на принципа за, за отговорност на държавата за спазване на комунита... право и другото отнасяне въпрос е до Европейския съд. Това е член 167. Съдът обаче не говори за систематично нарушаване на този член е, и е, има много юрисдикции, които неправилно, неравно, е, е родно прилагат този, тази разпоредба. Очевидно, комисията ще продължи да разглежда случая делото е, което попада в е, контекста на е, спазване принципа за отговорността, която трябва да бъде поета от държавата, където, откъдето проистича казуса. Тоест решението да помолим комисията да продължи работа и да преосмисли позицията си. Извинете, тук има нещо, което не разбирам. Just to make a point about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 Извинете, искам да ви предоставя най-последна информация и след това ще поискам, ще помоля госпожа Вертман за разяснение. Получих много молби да се промени категоризацията на петициите и да бъдат прехвърлени от раздел Б в раздел А. Ще ви дам списък. Петиция по точки 20, 21, 32, 34, 35, 36, 39 и 26. Това е промяна, която е била поискана от различни колеги. Що се отнася до госпожа Вертман? Мисля, че вчера взехте думата, за да обясните вашите нови съображения. Вие ми изпратихте мейл с подобно съдържание – да, наистина вчера поставих този въпрос, но колегите вчера предложих отново да взема думата, за да обясня на комисията в какво се състои проблема и да помоля комисията да предостави писмен отговор. Опасявам се, че нямаме време. Може би вие бихте могли чрез заседанието на координаторите може да информирате нашата парламентарна комисия и ние можем да вземем решение за последващи действия по поставените от вас въпроси. Освен това, можем да се срещнем и да говорим за новите доказателства и резултатите от работата на работната група. Просто ние бихме могли да разгледаме тези въпроси. Госпожо председател, госпожа Вортман получи от нас молба да ни даде обяснение във връзка с петиция на граждани, чиите, чието жилища са били разрушени. И искам да, искам да помоля, госпожо председател, да се изпрати писмо от Европейската комисия. Госпожа Бертман може да напише това писмо, а вие, госпожо председател, да го подпишете, да го изпратите до комисията. Въпросът е, е обаче в това, че трябва да се установи дали фактите, посочени от петиционер, да са точни. Ако ние всички решим, че госпожа Вертман ни изложи фактите в едно писмо, то тогава ние можем да се обърнем с писмо от Европейската комисия и комисия да ни каже какво случва. Така че това е накратко. Извинете, аз не мога да опълномощя някого да пише нещо от името на комисията, преди най-малкото да уведомя за това координаторите. Госпожа Вертман може да напише до всички нас, до координаторите и след това да постигнем съгласие по съдържанието на това писмо, защото в момента ние не сме наясно с фактите. За мен не е правилно да се пише нещо от името на комисията, полномощим някого да го направи, без да знаем какво точно ще бъде написано и какво трябва да се напише. Госпожа Вертман. Госпожо председател, разбира се, аз разбирам вашите възражения и опасения, но информацията е била изпратена, изпратена на мен на господин Яр и получихме също информация при лична среща. Фотографиите са на лице. Въпросът ни е съвсем ясен. Дали става дума за местността, за която ни говорят петиционерите, защото ви виждате, че на мястото на техните жилища, които са били съборни, защото са на плажната ивица, се строят сега нови жилища. Аз знам, че колегите ще се гласят с мен, ако поискам от Европейската комисия да ни даде кратка информация. Дали комисията е наясно с това? И ние трябва, разбира се, да проучим фактите. Ние не сме били на място, разбира се, не сме видели какво се случва с очите си, но разбира се, трябва да видим какво предприема правителството, защото това ще повлияе върху работата на работната група. Не мога да пренебрегвам предоставената ми информация. Мисля, че може да ме разберете също. Аз трябва да бъда информирана и трябва да информирам всички. И тогава можем вече да напишем това искане до комисията. Така че ще изчакам да ми предоставите информацията, с която разполагате. Благодаря ви. Довиждане.